Колеги, Non abbiamo... Добър ден, уважаеми колеги. Нямаме много време за уводни думи. Както виждам, редиците не са много пълни, но все пак ще започна по дневния ред. За да мога да дам думата и на експертите след това които ще се изкажат по една много важна тема. Става въпрос за отношенията между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в залива. Заместник председателя Будис от, ще се изкажа от а, името на Комисията за външна търговия. Тази част от света е, има много голям стратегическо значение поради своето географско положение и всъщност има централна роля в а, Близкия изток – но въпреки всичко тази част от, от света не беше взимана достатъчно предвид в, при провеждането на различни политики. Е, едно споразумение за търговия беше договарено, но не беше доведено до край а, този регион също е, е петия по големина пазара за Европейския съюз и държавите от залива са много важни търговски партньори за Европейския съюз. Предвид социалните промени в политическите институции на тези държави, тази тема трябва да я следим с особено внимание – Става дума за това да се изгради на много амбициозна политика за тази част от света, да се изработят стратегии и да се работи за това тази област да бъде едно място на сигурност и мир. Това са и поводите, поради които ние сме поканили експертите тук днес след нас, сред нас. Първо представяме господин Кох, Кристиан Кох, който отговаря за външните отношения в център, изследователския център, свързан по въпросите с залива. Той отговаря също за въпросите темата, както казах, отношението между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в залива. Господин Кох, давам ви думата и имате ам, около 10 минути на разположение. Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати. Първо, бих искал да благодаря на Комисията по външни отношения за възможността да се изкажа днес пред за състоянието на взаимоотношенията между Европейския съюз и държавите от съвета за сътрудничество в Персийския залив. Вече на 20 години са изминали, откакто беше подписано споразумение за сътрудничество. То даде основа за развитие на взаимоизгодни връзки, реално постигане на споразумението, обаче последното все още не отговаря на очакванията. Не искам да кажа, че изобщо не са се развили взаимоотношенията, че съществуват моменти, които можем да наречем на улица. Всъщност през последните години духът от споразумението, подписано през 1988 година, се върна. И това става очевидно от приемането на програма за съвместни действия от съвместния Министерски съвет, Европейския съюз, съвета за сътрудничество за Елеве. Този план предлага пътна карта за развитието на взаимоотношенията в 14 конкретни сфери. Без да спирам в подробности, Искам да спомня, че през 2003-2008 година се водеха преговори и беше постигнат сериозен напредък. Основното е, че двете страни са по-близки една до друга, повече отколкото когато е да било. И аз разглеждам програмата за съвместни действия като важна стъпка, но също така смятам, че планът за действие не успява в две основни сфери. Първо, на този етап то става нещо като ориентир, а не списък от конкретни действия и стъпки. Независимо от е, обявяването на това, че съвместната програма предвижда различни механизми, които би трябвало да бъдат реализирани в 2013 година, до сега няма никакви стъпки, които да са предприяти в това отношение. Второ, което е по-важно, политическите аспекти, аспектите на сигурността на взаимоотношенията изобщо не се споменават. По този начин това не допринася за целта на Европейския съюз е да стане значителен политически фактор в стратегически регион на Зарва. А това е наистина е един стратегически регион и отношенията не трябва да се базират изключително върху енергетиката, економиката и търговията. Защо обаче отношенията с държавите от залива трябва да бъдат основа за развитието на отношенията. Защо заливът е важен за Европа? Мисля се, че ако разгледаме различните характеристики, свързани с сигурността, няма по-важна част света, която да може да се сравни в това отношение с залива. Регион се намира между Азия, Африка и Европа, представлява своеобразен кръстопът. Освен това, ислямът е най-бързо нарастваща религия. Дебатът, който се води в Европа в момента относно мусулманските общности и интеграцията, е един в дебат, в който региона има важна роля. От гледна точка на енергетиката, в залива се съдържат на 60% от доказаните залежи от петрол света. Предприемат се също така сериозни действия за развитие на альтернативни източници на енергия. От гледна точка на економиката, държавите от залива са важен фактор и от гледна точка на стабилността на финансовия световен пазар. Саудитска Арабия е единствената държава в региона, която е член на групата на 20-те. Три 1,5 трилиона долара се очаква да бъде чистия бюджетен излишък до 2015 година. Държавните инвестиционни фондове на държавите от залива в момента са акумулирали 1,3 трилиона долара. Повече от това, държавите от залива са изключително активни в помощта за развитието на трети страни и са допринесли значително за хуманитарните програми. Много по-важно е, е, че няма съмнение, че регионът има централна роля, когато става дума за мира и сигурността, не само в самия регион, но и в целия свят. Напрежението в залива продължава да има глобално въздействие и води до сериозно участие на чужди сили в региона. В момента се интензифицира интересът към ресурсите в региона, особено от гледна точка на държавите от Азия. Затова Европейския съюз трябва да обръща достатъчно внимание на залива. Също така много са важни и негативните последици за Европейския съюз, ако той не успее да засили своето сътрудничество с региона. Тук ще спра на такива въпроси, като проблемът с ядрената програма в, и... в Иран. Държавите от залива нямат нужда от още един конфликт в региона, но съществува сериозна заплаха от това, че наличието на ядрено оръжие в региона ще доведе до нов цикъл на конфликти. Вътрешната сигурност на не е осигурена и все още остават много напрежения, както религиозни, така и етнически. Функционирането на Йемен като държава е застрашено. Държавата може да се разпадне, може да избухне гражданска война. Обаче, в допълнение към това, екстремистите, такива като Ал-Каида, вече са заклели да направят Йемен база за своята дейност в целия регион и отвъд пределите на региона. Арабско-израелския конфликт продължава да бъде ключов проблем в региона. И това нажежава емоциите в целия арабски свят. Невъзможността да се започне отново мирния процес усложнява всички останали регионални проблеми. Тясното сътрудничество между Европейския съюз и страните от залива може да бъде взаимно изгодно. Същевременно държавите от залива също така са решени да разширят своите международни контакти и са готови да защитават по-активно своите национални интереси. И виждаме как и Азия, Африка и дори Латинска Америка започват да играят по-важна роля и економически, и политически в държавите от залива. Това може да доведе и до изоставане на Европейския съюз. Съвета за сътрудничество в залива както колективно, така и по-отделно, започва да става все по-важен фактор. Наскоро имаше доклад, който посочва, че държавите от залива поемат инициатива, имат своето въздействие върху развитието на събитията, поемат по-голяма финансова отговорност и придобиват статут на регионална суперсила. Държавите от съвета се изказват за политическа стабилност, економическа динамика, по-умерена идеология. В този контекст силните взаимоотношения между Европейския съюз и държавите от залива са от съществено значение. Тук трябва да се отчете следното. Държавите от залива продължават да преминават през сериозен процес на трансформация, което води до значителни економически и политически реформи. С отчитане на собствения му опит Европейския съюз може да подкрепи подобни процеси. Държавите от залива са едни от най-важните фактори за снабдяване на света с надежна енергия на достъпни цени. Държавите от залива са стабилни и стават все по-зрели те започват все по-активно да участват в дипломатическите усилия, посредничество при преговори и разрешаване на конфликти. Това въжи за такива конфликти, като арабско-израелския конфликт, също така конфликтите в Палестина, Ирак, Ливан, Йемен, Судан и Сомалия. Такава активна роля дава благоприятни възможности за активен диалог с Европейския съюз. Държавите от залива също така са се предвижили значително по пътя на регионалната интеграция. Постигнати са сериозни постижения, например, Миднически съюз, общ пазар, движение в посока обща валута, също така конкретни проекти, такива като железопътна мрежа и функционираща електроенергийна мрежа. Европейския съюз може да подкрепи всички тези усилия. Така че от всяка една гледна точка има нужда от една съобхватна европейска политика, която да е насочена към осигуряване на мир в региона, стабилност и силни политически връзки. Това, което е най-важно за държавите от залива, трябва да се възприема сериозно – те трябва да бъдат възприемани като сериозни партньори, които могат реално да допренесат за решаването на много от проблемите с сигурността. Те трябва да бъдат част от диалога, не трябва да бъдат пренебрегвани. Сега последния ми въпрос, който искам да поставя и да предложа някои решения. Първо, необходимо е да се повиши статуса на взаимоотношението между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в залива. Необходимо е да бъдат допълнени взаимоотношенията с една среща на върха, която да се провежда всеки две години. Европейски съюз трябва да излезе с политическо изявление за региона на залива, с което да определи своята политика, подобно на европейската политика за добросъседство. Необходимо е да се установи редовен политически и стратегически диалог между двете страни. По-големите политически ангажименти трябва да бъдат показани много ясно. Също така необходимо е да бъдат открити допълнителни представителства на Европейския съюз в държавите от залива. Сегашните представителства не са достатъчни. Необходимо е Европейския съюз да присъства по-видимо. Необходимо е също така да се разшири обществената дипломация. има един такъв проект и той вече е показал положителни резултати. Но публичната дипломация е постоянен процес. Освен това, Европейски съюз и държавите от Сърбия трябва да координират своята политика спрямо Афганистан, Ямете, Пакистан. Тези три съседни държави на държавите от са от решаващо значение за стабилността и на държавите в Залива на Европа. Необходимо е програмите да бъдат такива, че да няма срещу тях съпротива на местно ниво. Ако бъдат привлечени страна на Европейския съюз, съдържанието залива, това ще бъде изключително благоприятно и ще може да се разпределят задачите по оптимален начин. И накрая, не трябва да има чувство за пропуснати благоприятни възможности. Вратата все още е отворена, има много възможности обаче е много важно да се предостави политически контекст, за да могат да бъдат постигнати реални резултати. За Европейския съюз е важно да гради върху умерената политика на държавите от целите и да защитава и да постига своите цели, които са свързани с многостранното сътрудничество, укрепване на мира и също така да се укрепят такива понятия като споделена суверенност. Политиката на Европейския съюз в залива трябва да отчете съвета за сътрудничество като отправна точка. Благодаря ви. Е, Благодаря ви, доктор Кох. Аз ще помоля а, и другите изказващи да се придържат към времето за изказване. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за възможността да споделя с вас някои свои мисли, почиващи на 15 годишен опит в различни направления на отношенията между ЕС и съвета за сътрудничество на арабските държави от залива. Най-важното нещо, което следва да отбележим е, че през последните 20 години Вниманието се насочва почти изцяло е, към преговорите за случване на споразумение за свободна търговия и тези преговори се превръщат в своеобразна черна дупка, в която потъват други много важни аспекти на отношенията между ЕС и залива. А междувременно залива еволюира е, не само твърде динамично, но и многопосочно и е, на тези процеси не винаги се гледа правилно от страна на Европейския съюз. Заливът гледа на себе си като на един футуристичен притегателен център, е, изпълнен с социално и технологично творчество, е, е образец на постмодерното общество и това би могло да се превърне също така в еталон на възможности за разрешаване на конфликти. Заливът има огромен културен опит, е, културно влияние <clears throat> навсякъде по света, например в Средна Азия, в Източна Африка, разбира се, в Близкия изток, но и в Индия, е, в Иран, в юго источна Азия. Така че отказът от активни отношения на съответното стратегическо дипломатическо равнище е, с съвета за сътрудничество от залива означава Европейският съюз да се лиши от огромните възможности, които предлага този регион, толкова важни за нас, ако вземем само сигурността, енергетиката, економическото развитие, изследователската и развойната дейност. Само един пример бих могъл да дам, който според мен е изключително показателен за пропуснатите възможности. Европейският съюз непрекъснато се стреми към 3 прак капиталовложения, 3% от БВП в научно-изследователската и развойната дейност. И въпреки всички усилия, ние губим световната инициатива. Китай произвежда, образно казано, 2 милиона научни работници годишно, Индия 300 хиляди информационно-технологични специалисти. В стотици хиляди се измерват патентите от азиатските страни. Повечето страни по света ожесточено си съперничат в технологичната, в изследователската област и е нонсенс. Нелепо е, е, това, че Европейският съюз все още няма не само стратегическо сътрудничество с страните от залива в областта на научно-изследователската дейност, технологичните паркове, а и финансирането на стратегическите промишлени отрасли, но и що се отнася до а, държавните капиталови фондове, които предлагат а, трилиони а, е, ликвидни средства и а, търсят възможности за инвестиции в а, технологиите водещи през 21 век, като нанотехнологията, роботиката, а, е, водородните технологии и прочие, толкова по- Задължително е, според мен, сътрудничеството между ЕС и залива да бъде по-структурирано и по-специално в областта на финансирането на научно-изследователската и развойната дейност и държавните капиталови фондове. Имайки предвид колко ликвидни са тези фондове, имайки предвид липсата на е, стабилни договорени отношения на сътрудничество с Европейския съюз, те се насочват към новите технологични центрове, като Индия, Китай и Корея. Освен това има една екзистенциална заплаха, нека така да я наречем, за е, технологичната база на Европейския съюз. Поглеждайки към всички добре известни елементи, които е, е, придават огромно значение на отношенията с залива, можем да стигнем само до един единствен извод. Единственият начин, единственият подход, който съответства на предизвикателствата от страна на Европейския съюз е той да предложи амбициозна програма, амбициозно стратегическо партньорско споразумение с страните от залива. И ако имаме е, е, предвид това, че политическите и другите фактори все още не са достатъчно зрели, то в края на краищата, благодарение на това стратегическо предложение от страна на Европейския съюз и тези фактори биха достигнали необходимата зрялост. Страните от залива в край краищата, според мен, не очакват от Европейския съюз някакъв поменик от е, инициативи, е, обмен на специалисти, семинари и прочи. Заливът очаква реална политическа стратегия от Европейския съюз. И още повече стратегия поставена на основата на равноправието. Смятам, че инициативите на Европейския парламент е, предвид е, правомощията на парламента съгласно новия Лисабонски договор, са крайно навремени. Особено е, след последния съвет в Люксембург. Мисля, че Европейският парламент може да поеме в ръцете си опозотворяването на на историческа възможност. Разбира се, Европейският парламент може да приеме поредния доклад, поредната резолюция, но би могъл в края на краищата да подеме инициативата и да предложи нещо повече. Споразумение за стратегическо партньорство, обхващащо всички аспекти на взаимоотношенията и, разбира се, предвиждащо необходимото кадрово и финансово обезпечаване, необходимите организационни структури. Нека не се заблуждаваме, не бихме постигнали напредък, в тези отношения. Не бихме е, постигнали по-осезаемо присъствие на Европа в региона, ако не сме готови да финансираме. Имаме е, инструмент с е, общ размер 175 милиона евро за всички страни от залива, това бих нарекал наномащаб, предвид онова, което е необходимо. И имайки предвид Новата динамика, вдъхната е, на процеса, е, необходимостта процесът на преговори за сключване на споразумение за свободна търговия да не отнема цялата енергия на Съюза, е, според мен е необходимо Европейският парламент, независимо от е, изхода на инициативите за е, приемане на резолюция, да се възползва от следващото съвместно заседание е, между е, съвета на страните от залива и Европейския съюз, насрочено е, за до година в Обединените арабски емирства, за да, за да започне преговори с страните от залива. За да се подхване тази идея. Това ще бъде един много висок форум и на него трябва да се постигне е, далеч е, по-голяма степен на осезаемост, е, предвид отразяването на такова едно събитие още повече от медиите, на ролята на Европейския парламент. Европейският съюз най-сетне следва да бъде представен своята институционална цялост. Съветът и комисията, разбира се, тъй като това е, ще бъде смесено заседание, но ако парламентът представи на място там своите резолюции, ако се възползва от възможността да разговаря с широки обществени кръгове, то това би бил най-добрият начин не само да се придаде облик, е, е, е, да, да се направи осезаема институционалната архитектура на Европа, а и по максимално ефикасен начин да се популяризира ролята на Европейския съюз залива. Залива трябва да бъде убеден, че Европейският съюз е готов да предложи нещо ново, отговарящо на очакванията на времето, съответно финансирано, съответно обезпечено с специалисти и организационни структури. И аз съм убеден, че тази инициатива на Европейския парламент би могла да се превърне наистина в историческа инициатива за постигането на онова равнище на отношение между двата региона, което се предполага от еднопосочните ни интереси, при това неотложно. Благодаря. Благодаря, доктор Бетоци. Сега давам думата на следващия оратор. Първо нашият министър, заместник-председател Доминик Бонис. Браво! Благодаря, господин председател. Присъединявам се към отправената от вас благодарност на господин Кох, на господин Бертоци. Определено становищата им са много полезни за нашата комисия и за подготовката на доклада. Между другото, бих искал да посоча, ако председателят Бертини не възразява, че е, посланицата на съвета на е, страните от залива, госпожа Елхамад присъства тук в залата, както и посланичката на Кувейт, тъй като Кувейт по-настоящем председателства съвета за сътрудничество на арабските държави от залива. Е, ще ви задам няколко телеграфно формулирани въпроса, за да има време да, да отговорите. Много се говори за това как Европа би могла да погледне по един нов начин на съвета за сътрудничество в политически и економически аспект. Бихте ли ни дали представа за начина по който се гледа на Европа от е, държавите е, членки на залива, на, на съвета за сътрудничество. Какво очакват тези държави от Европейския съюз? Това първо. Второ, вие подчертахте очевидно съвсем основателно, важността на въпросите за сигурността в региона. Те, те наистина са изключително важни, предвид войната в Ирак, в Афганистан, конфликти, в които Съединените щати загубиха доверието на международната общност, способността си да уредят един международен конфликт с употребата на сила. Иран търси възможности да заяви за себе си е, и това, разбира се, буди тревога не само в широк международен мащаб, но и в залива, е, имайки предвид ядрените амбиции на Иран. Е, между другото, наскоро бе подписан договор за продажба на въоръжение между Саудитска Арабия и САЩ, което доказва загрижеността на страните от залива, можем да говорим за надпревара в въоръжаването. А вие от друга страна, господин Кох, засегнахте въпроса за дипломатическите постъпки пред държавите от залива, за една дипломатическа инициатива, която е непротиворечива, която е единна, имайки предвид от друга страна нерядките разминавания между дипломацията на Саудитска Арабия от една страна и тази на Катар от друга. Така че как, как бихме примирили тези противоречия? Благодаря. Благодаря на господин заместник председателя Булдис. Марио Дадит получава думата който е докладчик на становището от името на Комисията по външна търговия. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на Доминик Бодис за идеята за, за доклада и за поставянето на разговора в този контекст. Отношенията на Европейския съюз от една страна като такъв и а, страните от залива наистина са на неудовлетворително равнище. Между другото, днес по-късно в 17 часа за първ път ще се състои обмен на мнения в делегацията за връзки, към която аз се числя. но доколкото тук все пак заседаваме в формата на Комисията по външната политика, е, бих искал да задам въпроса, вероятно да направя и едно предложение на Домидик за доклада му, доколкото тук става въпрос за политическите, а не за търговските аспекти. Е, би било изключително добре, мисля се каза, да се даде сигнал е, от страна на Европейския съюз за неговата заинтересованост към развиването на връзките с региона и а, това чрез а, среща на най-високо равнище, която да се провежда а, всяка година. А, разбира се, календарът ни е достатъчно а, натоварен, а, а, но пък надявам се да се намери, да се намери време и още повече тази инициатива заслужава е, е, да бъдат положени усилия. И по-нататък е, проявявам много голям интерес към следния въпрос. Е, в външнополитическата служба на Европейския съюз, как ще се намери отговор на зададения от доктор Кох въпрос, а именно за е, липсата на постоянно присъствие, на постоянно представителство на Европейския съюз в шесте държави членки на съвета за сътрудничество от залив. Благодаря. Благодаря, господин Давид. Сега госпожа Нейблер, която е председател на делегацията за връзките с арабските държави. Благодаря, господин председателю. Благодаря а, за това, че ме поканихте тук днес на вашето заседание. Първо искам да кажа, че аз изключително много приветствам инициативата на Комисията по външни отношения а, да се занимае с отношенията между Европейския съюз и съвета за сътрудничество с залива. Това е един сигнал, който ние трябва да изпратим тук от Европейския парламент. Трябва да се занимаем не само с трагически проекти, може и с други проекти от голяма значимост, така че те да бъдат подкрепени от нас. Моята делегация беше преди няколко месеца на края на февруари, февруари началото на март в Катар и в Ковейт. Искам да използвам възможността, тъй като пред, посланник на Ковейт е тук и ни представители на други държави. Да им благодаря за това, че имахме, проведохме една много добра дискусия, много добър обмен на мнения. Ние като Европейски съюз сме много лошо представени в този регион. И господин Колх, вие споменахте тази тема. Може ли се спрете още веднъж на нея? Европейския съюз има бюро в Риад в Южна Арабия. може би сега с изграждането на службата за външни работи да има и представители, представителни центрове на Европейския съюз и на другите държави членки на съвета сътрудничество с залива. Нека да се усети и да се види присъствието на Европейския съюз в тези държави. На второ място е, трябва да направим и е, малко реклама за това какво предлагат е, европейските държави и членки. С представители на Комисията по промишленост говорихме по този въпрос. В Катар бяхме там в университета, където говорихме за програмите Еразмус и други такива. И се оказа, че Тамошните хора не знаят за тези наши проекти. Ето защо ние самите трябва да се погрижим за това да разпространим тези програми, да ги отворим, да ги предлагаме на държавите в, от залива. Е, това е една молба от моя страна за това да се рекламира повече Европейския съюз в региона. Относно споразумението за свободна търговия, то беше договарано, не е сключено такова споразумение, но нека да се анализират нещата, да се види къде а, и, имаме пресечни точки с страните от залива, а, къде се пресечат а, стратегическите политики. Смятам, че в областта на научно следователската дейност ще е много интересно да работим съвместно и с малки стъпки да напредваме напред. Трябва да има и съпътстващи мерки, така че тази, тези цели да бъдат следвани за напред. Нека да работим така, че да Отбелязваме напредък с нашите колеги и приятели от залива. Благодаря, госпожо Ниблер. В 5 часа е срещата с външния министр на Украина. Много малко време имаме за въпросите, така че моля ви съвсем накратко в рамките на една минута. По ще ви дадем възможност, може би, при коментарите да вземете отношение. Една минута. Благодаря ви. Ясно е, че сътрудничеството с страните от Зарева е нещо, което одобрявам, но американците казват, че това е нещо, което е хубаво, но може би не повече от това. Ние трябва да мислим за повече аспекти от колкото тези, които са на повърхността. Въпросът ми е, какво точно прави съветът, за да се справи с международното напрежение, което продължава да нараства? Второ, дали наистина те са обединени като държави в този съвет? Трето, какви стъпки се предприемат, за да се окаже въздействие върху САЩ, за да възприемат САЩ един по-уеднаквен подход? И накрая, едно от недоволствата, които споделяме тук в тази комисия и като цяло в Европейския съюз, е, че Европейският съюз като че ли не се вписва в картината. Какво вие може да направите, така че ние да правим нещо, което наистина е ефективно и резултатно? Благодаря, господин Аткинс. Много хубаво. Четири въпроса, една минута. Ед... И така. Един въпрос, една минута. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да попитам нашите експерти. Вие казахте, че е важно да се насърчават по-задълбочени взаимоотношения с съвета за сътрудничество, не само да се съсредоточаваме върху търговията. А, какво мислите за необходимостта от междукултурен диалог, диалог между религиите, особено що се отнася до Саудитска Арабия, която е водещ фактор и по какъв начин можем реално да задълбочим взаимоотношенията в сфери, които не са пряко свързани с търговията. Благодаря ви, господин Фокс. До 4 часа имате време, така че надявам се, че ще разпределите равномерно и справедливо времето, с което разполагате, за да отговорите на въпросите. Заповядайте, господин Ков. Благодаря ви за вашите бележки, за вашите въпроси. Ще започна с първото изказване, защото то е свързано с други въпроси. По какъв начин Европа е възприемана в залива? И, както аз вече казах, Европа не е много видима. Тя не присъства много добре. И тук вече имаше примери, например това, че има само едно представителство на Европейския съюз в ряд – Посланикът е много амбициозен, извършва много добра работа, но това е един посланик, който работи с 6 държави. Вече спомена, че политическия личен контакт е нещо, което е абсолютно необходимо за държавите от региона. Ако искате да ви възприемат сериозно, вие трябва да присъствате, трябва да ви виждат, трябва да имате активен диалог с лидерите. И това е практически невъзможно за един човек, който работи в 6 страни. И в това отношение Европейския съюз не е особено видим и това трябва да се коригира. Освен това, Основно взаимоотношенията с Европейския съюз се разглеждат е, чрез споразумението за свободна търговия. Държавите от залива казват, ако Европа не е достатъчно сигурна, за да сключи с нас споразумение за свободна търговия, ако преговорите вървят е, вече 20 години, как можем да ги разглеждаме като сериозни партньори в други отношения? Така че много е трудно по този начин да отправите вашето послание, така че то да бъде чуто и разбрано. Затова призовавам за повече усилия да бъде отправено посланието по-убедително в региона, а за това е необходимо да има контакт с политическите лидери на различни нива. За това предложих идеята за ежегодна среща на върха или поне среща на върха веднъж на две години. Ако може да създадете добри политически взаимоотношения на най-високо ниво, това отваря вратите за всички други сфери. Що се отнася до дипломация на голф игрището, стане ясно, че ние продължаваме да разчитаме на защитата на САЩ заради военната мощ на САЩ. Но Европейският съюз не винаги действа в интерес на страните от залива и ние трябва да участваме по-активно, за да предотвратим нови конфликти. Така че ви виждате, че от 2003 година, след това, което се случи в Ира, че държавите от залива трябва да бъдат привличани по-активно, трябва да бъде по-активен диалог с тях. Карал Абдула издигна инициатива за укрепване на мира. Трябва също така дори да остане една отворена вратичка към Иран. Да, защото има една обща позиция в съвета за сътрудничество. Всички съгласни, че Иран не трябва да има военна ядрена програма, но трябва да продължава политически диалог с Иран и трябва държавите членки от съвета за да може да се поддържат контакти с Иран. Uh, Никой не иска Иран да бъде враг защото в крайна сметка вие не може да промените географията. Трябва страните от региона по някакъв начин да поддържат контакти с Иран. Така че, що се отнася до региона, има една обща позиция, има общи подходи, включително за това какви действия трябва да се предприемат. Разбира се, винаги има някакви различия между държавите. Те се отнасят до това как точно да се процедира. И, например, Катар може понякога да действа или да има по-различен подход от Судитска Арабия, но като цяло държавите от залива действат едино и обикновено имат обща позиция. Така че, мисля си, че това бяха двата основни момента, на които исках да спра. Благодаря ви, доктор Кох. Доктор Бертоци. Благодаря, господин председател. Що се отнася до това как се гледа в залива на Европа? Да. Е, преговорите за свободна търговия се оказва своеобразно було, което прикрива всичко останало, което би могло да се върши и, на което би могло да се гледа. А от друга страна няма програма, няма и бюджетни средства за активно популяризиране на Европейския съюз залива. А, днес тези два региона са твърде важни един за друг и толкова по-зле е, че те всъщност не се познават. Вторият проблем е, че Европа, вероятно по причини свързани с културната и традиция, не желае да се е, популяризира като свръхсила. Е, било то е, материална или нематериална. Не знам защо Европа е привърженик на идеята за собствения си опадък. Е, е, трябва да си даваме сметка, че в е, нововъзникващите сили всичко се мери с аршина на силата. И ако не си в състояние да изразиш сила, не биха те вземали на сериозно. И Европа трябва да покаже, че е в състояние, първо, че е силна и че е готова да използва силата си в интерес на мира, в интерес на съгласието и прогрес. И това е в съзвучие с историческата дипломатическа традиция на повечето от страните от залива. Необвързани, миролюбиви, практически най-големите донори на, на международни помощи в света е, на глава от населението. Е, така че дипломация да, но залива трябва да гледа на Европа като на мощен, като на силен играч. Е, и тук не става въпрос единствено за усилията, които се полагат за примиряване на Израел и палестинците, а и за това как се показваш пред останалата част от света. Идеята за годишна среща на върха между ЕС и залива е, е абсолютно неотменима идея. Е, е, и а, макар и по-малките формати нерядко да се оказват по-ефикасни, Следва да имаме предвид е, един основен културологичен аспект. Начинът на мислене, менталитета на хората от залива разчита изцяло на взаимното междуличностно доверие. Ето защо европейските лидери на най-високо равнище, държавните и правителствените ръководители трябва да отделят време, за да изградят лични, сериозни, силни лични взаимоотношения с държавните ръководители от залива и с представители на техния стопански и културен елит. И една такава среща на върха, провеждана всяка година, не само е, би е, конкретизирала е, тези взаимоотношения, за да не останат те единствено политически, единствено между експертите, а от друга страна, поради структурата на, на властта, която е далеч по-пирамидална в държавите от залива, е толкова по-важно разговорите по основните въпроси да се провеждат на най-високо равнище, тъй като е, от там нататък, отгоре надолу, ще бъдат дадени необходимите насоки и указания вече е, в самия залив. И последната връзка, е, последният ми коментар е за междукултурния и, и вероисповедалния диалог. Един изключително важен въпрос – мисля, ние е, винаги сме склонни да гледаме на, на подобен диалог от гледна точка на това как ислямските страни гледат на останалите религии, на останалите вероисповедания. Европа основателно, а вероятно и поради предисторията на тези отношения, подчертава своите християнски корени. Но, мисля, Европа трябва да признае безусловно факта, че е, корените й са от Авраама, е, че е, има по-дълбоки библейски корени. Европа по-нататък трябва да признае, че ислямът е присъствал в Европа от незапомнени времена и че е имал принос за развитието на европейската култура в нейните, в нейните корени. Днес говорим за около 38 милиона мусулмани, мусулмани, това като прогноза до 2020-2025 година в Европа. Почти равно е това по численост на населението на всички държави от съвета за сътрудничество в залива като цяло. Значи Европа е и мюсюлмански континент. Ако признаем това, диалогът би могъл да тръгне в съвсем друго русло. Бихме могли да говорим за същината, а не просто за субективните представи. Трябва да надраснем субективните представи е, да си даваме сметка за дълбоките исторически и културни връзки и чак тогава да пристъпим към това, което наистина има значение, да надраснем предубежденията и предразсъдъците. Ние имаме не само обща история, как, както казах, аз съм убеден в това, ние принадлежим и към е, една географска цялост, в която участват Русия, Турция, Европа, е, Магреба, е, Близкия изток, страните от залива. И навсякъде из това географско пространство има мюсюлмани а в същото време се стремим към свободна търговия, създаването на най-голямата в света зона за свободна търговия с участието на цялото Средиземноморие, на залива, на Европа, Турция вече има митнически съюз. Вероятно, някой ден ще се стигне и до споразумение за свободна търговия с Русия. Създава се един огромен блок, който винаги е, е бил разглеждан именно като блок от геостратезите – като се започне от Русия на север, на северо-исток и до Магреба на югозапад. И всичко това трябва да бъде поставено на основата на далеч по-дълбоко взаимно разбиране и проникване на културите. Благодаря. Благодаря на докладчиците, благодаря на експертите. Това беше една много позотворна среща на експертно ниво и се надяваме, че ще могат да бъдат надградени тези отношения и връзки с държавите от залива. Ще може да се подпише и да стане реално с този, това свързване свободна търговия. На 18 ноември сме поканили а, тук посланика на Саудитска Арабия, за да обмени мнения с него и да обсъдим и доклада на Давид. Сега ще направим кратка пауза от 3 минути. Bene, cari colleghi, possiamo... Така, уважаеми колеги, сега можем да продължим с нашата работа. Сега ще проведем една обмяна на мнение с Костантин Грищенко, министър на външните работи на Украина. За мен е чест да ги приветствам от името на всички колеги. Парламентът е заинтересован от по-тесни връзки между Европейския съюз и Украина. Ние с внимание следим последните политически развития във вашата страна. Преди няколко седмици Господин Гримкин беше тук сред нас. Той отговаря и а, колегата, който отговаря за връзките с Украина, го придружаваше. Вие сте един надежден източник на информация за това какво се случва в Украина. Също, както знаете, се предвижда и среща на върха между Европейския съюз и Украина. През последните дни се занимаваме с този въпрос, а именно, че в Украина в края на седмица ще, ще се проведат общински избори. По време на вашето посещение можем да обсъдим в какъв политически климат ще бъдат проведени тези общински избори. Ще имаме възможност и да се запознаем с приоритетите, политическите приоритети на вашето правителство. Ще дам възможност и на колегите да вземат думата, да направят коментари на вашето изказване. Ще ви помоля, ако можете да сте така добър и да се изкажете в рамките на 10 минути. Искам да помоля колегите да не се изказват за повече от две минути. Господин министър, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Отчитаеми депутати от Европейския парламент, дами и господа, ще се постарая да бъда максимално кратък, но просто бих искал да се спра на няколко момента, които според мен са важни за структурирането на нашия дебат. Вие знаете, че за Украина интеграцията в Европейския съюз е приоритет. Той е закрепен в законодателството, прието след като президент Янукович встъпи в длъжност. Това е законът за външната политика и европейската интеграция там присъства като една от основните цели. Украина се стреми към тази цел. Разбира се, ние осъзнаваме, че за това е необходимо да проведем вътрешни реформи, а също така да провеждаме активен диалог с всички европейски институции. Правителството е стабилно и може да представи редица практически постижения. Първо, политическа стабилност. Новото политическо ръководство на Украина започна работа в ужасяваща ситуация на политическа нестабилност и междуинституционални разпри. Властта беше укрепена и тя не беше монополизирана, беше укрепена. По този начин правителството може да провежда реформи дори в трудните времена, каквито виждаме сега. Смятам, че трябва много ясно да се провежда разграничаването между укрепването на властта и монополизирането на властта. Сегашното правителство беше формирано в съответствие с Конституцията и е възоснова на консенсус и парламентарно мнозинство изкратихме една ефективна верига от изпълнителната власт. Не се пренебрегват преди законодателните актове и те не се заместват с президентски укази, както беше преди това. Администрацията започна да функционира ефективно. Съвсем скоро ще имаме местни избори, които ще докажа, че ние наистина живеем в демократични условия. Нашите граждани ще могат да гласуват така, както гражданите на всяка една друга демократична страна. Украина пое ясни политически ангажименти, за да проведе тези избори в съответствие с международните стандарти. По-специално беше прият специален закон за местните избори. Що се отнася да, добрата ни воля, то ни поканихме международни наблюдатели и мисии да наблюдават за това как се провеждат изборите. Вие знаете, че нямаме такива задължения по международното право. Конституционна реформа. На 1 октомври Конституционният съд обяви за нищожна реформата от 2004 година и съответния документ. И ние се върнахме към Конституция от 2006 година. Има консенсус в Украина, че конституционните промени от 2004 година бяха нарушение на процедурата. Беше постигнат политически компромис за това. Това беше потвърдено и от украинските политици и от Европейската комисия. Сега украинското ръководство е тръгнало по пътя на задълбочена конституционна реформа. 30 закони са били приети. Беше извършена огромна дейност, за да бъдат затворени всички вратички в законодателството. Продължаваме подобряването на системата на управлението. Това означава, че ще има други допълнителни промени, които ще бъдат извършени по-професионален, открит и максимално обхващащ различни заинтересовани страни процес. Борбата срещу корупцията и съдебната реформа са сред най-важните приоритети на Украина. Бяха прияти решения в тази сфера Наблюдава се определен напредък в тази сфера. Наскоро беше прият закон за съдебната власт. По този начин беше направена важна стъпка в посока осигуряване на независимостта на съдебната власт. Ние работим съвместно с Европейската комисия, за да постигнем максимално високи стандарти в борбата срещу корупцията и да гарантираме сигурността на украинските граждани и на всеки европейски инвеститор. Подобряваме законодателния пакет, насочен към подобряването на механизма за борба срещу корупцията. Спряхме економическото влушаване – почти 6% беше растежа на БВП през първите 6 месеца. Нарастването на производството за същия период е 12%. Украина провежда редица структурни реформи. Тук бих могъл да спомена законодателство за обществените поръчки и сертифициране, ратифицирането, извинете, на редица международни конвенции, възобновяването на сътрудничество с Международния валутен фонд, и други. Всички тези реформи са жизненно важни за задълбочаването на отношенията между Украина и Европейския съюз. Всички тези закони са подготвени в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Искам да подчертая конструктивната позиция на Европейската комисия и важната подкрепа от страна на Европейския парламент. Рено се да ви запознае с нашите постижения в сферата на основните ни приоритети, в сферата на реформите. В скоро време ще бъде публикуван документ, който ще отразява вътрешния процес на реформи. Вече успяхме да изпълним 10 от 15-те кратко и средносрочните мерки при прехода и смятаме да продължим с нашите усилия. Работим също така и по това да повишим привлекателността на нашата страна за чуждите инвеститори. И искаме също така да решим отдавна наболелия проблем с възстановяването на ДДС. Опростяваме данъчната система и стремим се да намалим данъчното време. Отчитаме то в препоръките на нашите европейски партньори. Разбира се, Предстои да се извърши още много работа. Свободата на медиите е един от актуалните въпроси. На 11-12 октомври представител на ОССЕ за свободата на медиите, господин Пеятович, посети Украина, за да наблюдава ситуацията на място и да получи информация от първоисточниците. Аз лично отправих покана до представителя на ОСС. Като резултат беше дадена висока оценка на дейността на украинските власти в сферата на свободата на медиите. Разбира се, бяха отправени критични бележки и ние много сериозно се отнасяме към тях. Украинските власти са готови да отчитат и приложат на практика препоръките на съвета на Европа, свързани най-вече с функционирането на демократичните институции. Ще го направим това още тази година. Ние споделяме едни същи ценности с Европейския съюз. Това е правовата държава, свобода, свободите и човешките права. Основната стратегическа цел за украинското ръководство е сближаване и интеграция в Европейския съюз. Сега бих искал да кажа за основната програма за действие в взаимоотношенията между Европейския съюз и Украина. Нашето ръководство е убедено, че интеграцията преди всичко означава извършване на вътрешни реформи въз основа на европейските стандарти. Затова основната задача за всички власти и за всички политически партии в Украина е да се финализират преговорите за Споразумението по асоциирането, е включително и задълбочена и всеобхватна е, зона за свободна търговия на взаимно изгодна основа и в разумни срокове. В момента своят е преговори по споразумението за асоцииране. Политическото асоцииране и економическото интегриране вървят ръка за ръка. трябва да постигнем съгласие по економическата част на споразумението за свободна търговия. До сега по-скоро сме имали сътрудничество, а не интеграция. Ние искаме да имаме по-амбициозно споразумение, което се основа върху политическо сътрудничество и економическа интеграция. И за това искаме да включим като част от преговорите, задълбочено е и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Ние искаме интеграцията да бъде интензифицирана в максимална възможна степен. Убедени сме, че това е в интерес на двете страни. По този начин Украина ще стане економически по-близо до Европейския съюз. Бих искал също така да спра върху един друг актуален въпрос – либерализиране на визовия режим. За украинците и за украинското руководство един от основните приоритети е свободното пътуване до Европейския съюз. Над 20 години след падането на Берлинската стена, колкото да е парадоксално, ние имаме една визова стена в нашите взаимоотношения. Милионни украинци нямат възможност да пътуват свободно ако те имат тази възможност, това ще укрепва европейските ценности и ще покаже на практика колко е положително укрепването на взаимоотношения с Европейския съюз. Беше подготвен план за действие в сферата на вътрешните работи правосъдието. Бих искал да изразя нашата благодарност за решение, взето вчера, което придвижи напред решаването на проблема с визите. Благодаря и на парламентаристите. Разбира се, отчитам, че времето ни е ограничено, затова бих искал да спра до тук. С удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря, господин министр. Господин Колн има думата. Две минути, пер фаворе. Дякую bardzo, panie przewodniczący. Пани... Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, знаете, че миналата седмица в Европейския парламент се състоя разгорещен дебат по повод на резолюция за Украина. Удовлетворен съм, че днес сте тук че вашата дипломатическа служба е особено активна през последните седмици. Сигурен съм, че политическите промени в Украина са от съществено значение за начина по който Европа гледа на вас. Много време ще имаме да обсъдим всички тези неща. Няма да отнемам даденото ми тук кратко време. Ще участвам в мисията за наблюдение на изборите, а следващата седмица имаме партньорска среща в Украина. Но две неща все пак. Първо, от институционална гледна точка, как координирате в изпълнителната власт и в президентството сътрудничеството на страната с Европейския съюз? Действа ли някакъв орган, някакъв комитет? И кой според вас би бил най-добрият начин да се постигне такава координация. На второ място, политическото е, съгласие. Как бихме могли да въвлечем всички политически сили в Украина, в това число опозицията, да работят за сътрудничеството с Европейския съюз? В е, другите страни от е, Централна и Източна Европа, преди присъединяването към Европейския съюз, винаги е имало политически орган, който е, да бъде представителен за всички политически сили в страната. Имам и други въпроси, както, ги, както казах, ще ги задам е, при повод в Киев. Е, благодаря ви. Благодаря. Господин Брок за две минути. Господин председател, господин външен министр, благодаря, че сте тук сред нас. Три кратки въпроса. Виждате ли един е, шанс за това източното партньорство да работи на едно мултинационално ниво? Да има многостранно сътрудничество в региона, както в економическа и в политически аспект? И какви са шансовете е, за вдигането на блокадата в е, Евронест? На второ място вие Казвате и ние също спомняхме, че НП има голям интерес от това Украина да има една европейска перспектива. В тази насока да се либерализира и визовия режим. Говорихме и за тази задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия. тук се включва един, един норвежки тип, а не толкова решение свързано с единия вътрешен пазар. добре е, че в а, Украина нещата вървят добре, изборните резултати също ще го потвърдя, потвърдят. Трябва да има политическа воля. Тя не, бъде, не може да бъде компенсирана с а, наложени разпоредби. Трябва също да има и опозиция. Не може да се клонират а, управляващите партии. също и възможността да се сменят съдиите, да се оказва влияние върху решението на Конституционния съд. това не са добри сигнали. По време на оранжевата резолюция бяха прияти компромиси, които са оттеглени след това. Конституцията от 96-та е в сила. Също така върховенството на закона не е гарантирано. Това всичко са аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. Благодаря на колегата Брок за две минути. Господин Сибиеч за две минути. Е, Благодаря, господин председател чисто съвпадение, но ще подхвана току-що казаното от господин Брок. Бих искал да ви попитам, господин министър, как според вас ще бъде преодоляна днешната конституционна безисходица в Украина? Опасявам се, че положението наистина е безисходно, а опитът ни учи, че Конституцията винаги е предмет на разногласия и спорове. И е, обикновено онзи, който е на власт, е, пише конституция, обслужваща неговите интереси. Но разбира се, властта се сменя и е, тогава печелившите се оказват губещи. Такъв е, между другото, и опитът на Полша. И сега президентското мнозинство, управляващото мнозинство би трябвало да подеме инициативата да, да разчупи този магиосен кръг. Вие говорихте за консолидация на властта. Имате възможност и как възнамерявате обаче да преодолеете конституционната безисходица, без да привлечете опозицията? Е, без опозицията не бихте могли да разрешите тези проблеми трайно независимо от всичко, на което се наслушахме за Конституционния съд, за правните основания, аргументите са по-скоро несъстоятелни. В продължение на 6 години страната е управлявана без всъщност действителна конституция. И тук става въпрос не толкова за буквата на закона, а за стабилността на властта в Украина. Благодаря. Господин Найц има думата. Госпожа Найц, извинете. Добре. Дошъл, господин министър. Въпросът ми е за външната политика. Често се твърди, че Украина е, е изправена пред дилема или Европейския съюз, или Русия. Но така се представят поне нещата. Или сближаване е, с Русия, което означава дистанциране от Европейския съюз и обратното. Аз бих искала е, да чуя вашето становище по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Нейц. Господин Галер, две минути. Благодаря, господин министре вашата страна трябва да се справи с много предизвикателства, за да се покачи жизнения стандарт там. Дали двустранно, дали чрез Международния валутен фонд. Също така в Киев има засилено участие на тайните служби. 5 октомври резолюцията на съвета, дали има все още, ще има въздействие върху изборите и политическите а, сили, а, които не участват в управлението на страната, дали ще имат право да вземат участие в изборите. Имаме предвид политическата партия на госпожа Тимошенко. Има и един медиен магнат в Киев, който се счита за член на тайните служби. В същото време е член а, на съдебния съвет. Вашия има, имате съседи Унгария, Словакия, Полша, Румъния, които са членове на Европейския съюз от няколко години, показват, че желанието за по-добър живот за гражданите не преминава през олигархия, а преминава през демократични процеси. Един кратък въпрос. Казах на секретарята преди това. Нека да се транскрибира вашето име те се уведомиха, информираха се а, за това, за правилното произнасяне на вашето име, но все пак тук е отново на латински изписано името ви. Господин Галс, а, благодаря господин председателю. Още веднъж искам да кажа, че резолюцията, която беше пред в Страсбург да не се а, гласува, прокара една критична мисъл. Това, което е правилно според мен е, че Европейския парламент, независимо от това дали а, политическите групи са се свързали с украински партии, ние се опитваме да а, погледнем на този въпрос отстрани, безпристрастно. По смисъла на въпросите, които зададе господин Галар, искам да, да обясните защо трябваше да се промени изборното право преди общинските избори и защо правителството реши така да формулира изборното право, че за много местни организации, а не а, организации и партии, които участват в управлението, да се кандидатират за тези избори какво смятате за демократичното развитие на общинско ниво, защото явно тук съществува един проблем. При изготвянето на резолюцията беше застъпена и застрашаващата роля на тайните служби на разследването. Как ще откликнете на критиките от наша страна по този въпрос? Беше споменат и новия ръководител на тайните служби, който оказва натиск върху неправителствени организации, върху медиите, обаче не само върху украинските неправителствени организации, а и върху организации като фундацията Конрад Аденауър или фундацията Сорос и така нататък. Освен това, Разбрахме, че тайните служби в Украина разследват определени журналисти, предприемат действия срещу тях, например случая с журналист Климентев. Кажете ни директно а, какво се случва. също има една вълна от арести на бивши членове на правителството на госпожа Тимошенко. Явно правителството продължава с мерки, които не са популярни, вместо да търси правилни решения на, проблемата, на проблемите. Господин Петеринг за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Господин външен министр, преди две години, като председател на Европейския парламент, изразих моето положително становище по, по отношение на Украина. Но днес а, съм загрижен. Присъединявам се към това, което беше казано от колегите. А, ние разбрахме за случая с, този журна... с един журналист в Украина. Може би това е случаят с журналиста, който колегата спомена, за това, че му е бил отнет а, компютъра. И в, а, тази, ком... в този компютър е а, била съхранявана неговата докторска работа. правителството ще спечели, спечели повече доверие, ако разследва такива случаи, които са насочени към опозицията най-вече. Беше спомената и фундацията Кон, Конрад Аденауър. Ние ще наблюдаваме развитията много внимателно. Ние искаме Украина да ам, засили връзките с Европейския съюз, но само ако се зачита върховенството на закона. Господин Северин за две минути. Благодаря, господин председател. Господин министр, вие разбира се сте министр на външните работи, а много от въпросите, които ви задавам или бихме искали да зададем са за вътрешната политика. И все пак, преди да ви задам въпроса си, бих е, посочил, че отложихме вземането на решение по резолюцията е, за Украина, не защото е, бихме искали да хвърлим прах в нечи очи, що се отнася до затрудненията, на които се натъква Украина, а по-скоро за да погледнем с по-широко отворени очи, да, да се вгледаме внимателно в състоянието на обстановката, за да можем да твърдим нещо осведомено. Е, в същото време, е, пристъпвайки към въпросите, които бих искал да ви задам, аз смятам, че дипломацията е способността да бъдат, да се примиряват е, противоположностите. И в тази връзка, как ще ги примерите вие? От една страна деловите интереси, от друга страна политическите интереси. На второ място, как си представяте бъдещата реформа в страната е, по линия на децентрализацията на държавното управление, е, както и по отношение на конституционните гаранции за независимостта е, на властите и контрола върху тях? И готово ли е вашето правителство да работи с представители на всички политически групи от Европейския парламент, независимо от политическата им ориентация. И както бяхте запитан, смятате ли, че е възможно да балансирате отношенията си на изток и на запад в интерес на самата Украина, но и в интерес на сътрудничеството, в интерес на Европейския съюз и на връзките между ЕС и Русия? Благодаря. Господин Лизек има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Вие, господин министр, облегчихте в значителна степен задачата ми. Аз смятах да ви питам за сериозните економически проблеми, за възстановяването на платения данък върху добавената стойност на чуждестранните дружества, изнасящите продукции от Украина. Но, колкото разбирам, от, от вашите думи преди малко този въпрос е решен. Така че нека ви запитам нещо за външната политика на страната. Предишното правителство е, подкрепяше е, намеренията и на, на други страни от региона, например на, на Грузия, е, по отношение на, на проатлантическата, проевропейската ориентация на страната. Какво е мнението на сегашното вашето украинско правителство – по този въпрос за намеренията на други страни от региона да се присъединят към НАТО. По-нататък, как оценявате положението в Беларус предвид предстоящите избори? Ние храним сериозни съмнени. Благодаря, господин Лизек. Господин Миески има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Господин министър, доколкото знам, в Украина действа указ, съгласно който Степан Бандера е обявен за национален герой на Украина. А аз разполагам с информация, че той е участвал в Холокоста и е бил крайно антисемитски настроен и в думите, и в делата си. Герой ли е наистина този човек според вас или по-скоро престъпник? И какво ще направи вашето правителство по този въпрос? Благодаря. Господин Лансберги си има думата. Господин министр, бил съм във вашата страна и видях опитите да се утвърди украински език. Тази тенденция се засили по време на президент Ющенко. Ющенко. Обаче противниците казваха, че това е една твърда нескопосна украинизация. Сега получаваме доклади от президентството, за това, че украинският се изтласква от употреба. Тоест, вече се говори за деукраинизация на източната част и на Крим. Дали бихте могли да ни кажете нещо повече за тези промени? И ако наистина това случва като отстъпка на Москва, може би тази тенденция за организация изобщо не съществува. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ландсбергис. И господин Шул за две минути. Господин министре, в началото описахте стремежите на Украина да се интегрира в Европейския съюз. Искам да ви задам един въпрос, свързан с сигурността. А, дали удължаване на договор за стациониране на руската флота в района на Крим е съвместимо с съображения за присъединяване към НАТО, но доколкото знам, връзките с НАТО са преустановени. Ние знаем, че от години Текат такива военни спогодби с Русия. Как изглеждат нещата в тази насока? Благодаря на колегата Шулц. Господин министре, сега имате тежката задача да отговорите на тези 11 въпроса в рамките на 10 минути. Разбира се, и малко повече време ще ви дадем, но нека да бъдете кратък. Благодаря ви за тази възможност. Разбира се, има много въпроси. Аз бих искал подробно да отговоря на всеки един от тях, но тъй като съм свикнал да предоставям отговори в ограничено време, ще положа максимални усилия да съм кратък. Първо, за ситуацията в Украина, що се отнася до изборите. Имаше група въпроси за това, както и за ситуацията с конституционната реформа. Първо, искам да подчертая, че президентът на Украина излезе с редица изявления, в които ясно се посочва, че е необходимо да има справедливи избори, които да отговарят на най-високите европейски стандарти. За това сме поканили всички тези наблюдатели от различни международни и неправителствени организации. Моят президент се среща с тях през последните дни и това е един от начините за нас да сигнализирам на Европа и на нашите приятели за това, че ние сериозно се отнасяме към откритостта и честността на процеса. Една демокрация в преход – е предизвикателство, но също така и мисия. И това е една мисия, към която правителството и президентът се отнасят сериозно. Затова, след първоначалното въвеждане на закона за местните избори, а този закон беше прият просто защото предишният закон беше несправедлив. Освен това, бяха внесени промени, които отразяваха критичните бележки и позволяваха на опозиционните партии да участват. Ние се вслушваме в критичните бележки. И имаме диалог и взаимодействие и с опозицията, и неправителствения сектор. Ние не налагаме нашите възгледи, но ние се стремим да утвърждаваме възгледите на мнозинството, което представлява народа. Позволете ми да кажа няколко думи за Конституцията. Когато се върнахме към Конституцията от 1996 година, но това не беше защото просто правителството реши така. Просто 17 члена на Конституционния съд от общо 18 отмениха решението от 2004 година тъй като това решение не зачиташе конституционните и правни норми. И няма значение колко време продължаваше тази противоконституционна ситуация. Но Конституционният съд е единственият орган, който може да вземе това решение. Не правителството и не аз, аз като член на правителството можем да коментираме това какво е решил този орган. По този начин се разглежда и принципа на върховенството на закона във всяка една демократична държава. държава. Ще посоча какво беше казано за Конституцията от 1996 година от страна на Европейската комисия. Конституцията предвижда система от възпиращи и противодействащи механизми, които правят невъзможно връщането към авторитарно управление. Въвеждането на демократичното самоуправление и важната роля на Конституционния съд ще укрепят създаването и утвърждаването на конституционната и правна култура в Украина. Това са думи на Европейската комисия. Мисля си, че това е много важно мнение, което е дадено от най-авторитетния орган. Но, както аз вече казах, ние не се спряхме до тук. Ние смятаме, че са необходими и по натачни реформи. Но решение за тях ще се вземе посредством един широк процес. Ние ще поканим всички политически сили да изкажат своето мнение. Нямаме сериозен проблем в нашата страна, който да проистича от това, че само една политическа сила налага своите решения. Ние поддържаме, ако не любовни, но все пак добри взаимоотношения, работни взаимоотношения с другите политически сили. Всички политически сили в нашата страна са обединени върху идеята за европейска интеграция. Обаче, за съжаление, това желание е достатъчно силно само когато съответната политическа партия е на власт. Много често, когато тя е в опозиция, тя започва да пречи на този процес. И Проблемът е, че ние не можем да водим един плодотворен диалог вътре в страната. Затова президентът на Украина предложи да се срещне с господин Мартенс на 3 октомври, но нямаше никакъв отговор. Как може да се води обсъждане, ако просто не може да се срещнете с хората? Например, аз днес бях готов да го направя. Но така или иначе, ние сме готови да участваме в обсъждането, когато нашите партньори са готови, независимо от политическия спектър. Ние не определяме нашия избор въз основа на конкретната политическа партия. Ние смятаме, че всички тук са наши приятели и партньори. В много случаи те изразяват много обоснована загриженост. Ние имаме нужда от време, за да участваме в този диалог, в тази дискусия. Надявам се, че ще посещавате Украина и надявам се, че ще може да се срещнете с всички представители на Украина, включително и опозицията, не само правителството. Тук не представлявам политическа сила, представлявам правителството и моето министерство и от тази гледна точка искам да се спра на някои въпроси, свързани с решенията на този уважаван от мен орган. Отлагането на обсъждането за резолюцията на Украина, мисля си, че беше добро решение. Ние разбираме, че ние отговорихме на всички въпроси поставени. Затова ние вярваме в това, че е необходимо да има взаимодействие и диалог преди да се вземе решение. Трябва да има дискусия за дълбочено опознаване. Трябва да бъдат изслушани различни източници, различни гласове. Ние сме отворени за това. Готови сме. Ние определено сме заинтересовани от подобен дебат, който според мен отразява европейските традиции, парламентарните традиции. И това е традиция за нас. Сложности, така както това беше формулирано, Говореше се за посещение на не особено високо поставен служител, който се срещна с ректора на католически университет в Лвив и започна да задава въпроси, може би и с основание. и ректорът поднесе своите изменения, защото той сериозно се отнесе към този въпрос, както и правителството. Ние сме в преход и етиката на взаимодействието между различните служби и ведомства трябва да бъде повишено до нивото, което обичайно за старите демокрации – нещо, което е присъщо на тъканта на обществото в много страни. Ние се вслушваме във вашето мнение и сме готови да отговорим на всички ваши предложения. За борбата с корупцията, дали ние като орган било парламентарен орган или правителство, като представители на нашата нация, дали искаме да се борим с корупцията, дали смятаме, че бившите представители на правителството са недосегаеми за правосъдието. Искам да ви кажа, че първите арести и първите разследвания не бяха насочени срещу бившето правителство. Първият арест беше извършен, когато беше арестуван за корупция бившият министр на околната среда. Това беше буквално няколко седмици след като той извърши престъпление. И след като това беше установено, коалицията гласуваше за изключването му от партията. Така че прочистването на редиците не е свързано с политическата окраска. Ние просто искаме да изпратим ясно послание, че корупцията няма да вирее никъде, включително и в съдебната система, защото съдебната система беше един голям източник на корупция, нестабилност и неспособност и неспособност да защити правата на гражданите. За това приехме закон за реформа на съдебната система, който предвижда самоуправление, но също така и отговорност на съдиите. Отговорност да се приемат съдебни решения, които са безпристрастни и с основани изцяло върху закон. За взаимоотношенията ни с Русия, мисля се, че също е важно да се кажат няколко думи, тъй като имаше няколко въпроса за това. Мисля, че първо за Черноморската флота. Не смятам, че това е заплаха. Просто повечето от корабите са над 40 годишна възраст и очевидно ще бъдат заменени но очевидно това е една твърдо ограничена сила. Това не е заплаха за НАТО. Това просто е една местна флота за местни нужди. Ние просто смятаме, че се връщаме към едни нормални отношения с Русия, укрепваме стабилността и предсказуемостта на цялостната политическа картина в Европа. Това е важна част също и от привеждане на европейско-руските, както и украинско-руските отношения в състояние, от което печелят всички. Убеден съм, че Украина даде важен принос за това. Сега за езика. Бих искал да отговоря на този конкретен въпрос. Украинският език е официален език в Украина. Това е държавен език и така ще продължи. Има различни възгледи, изказвани от различни политически партии, които се позовават на хартата за регионални езици, страни, по която са много страни. Говори се за това каква трябва да бъде ролята на, държ... на ролята на езика на държавата, на държавния език. Така че дебатът продължава. И се водят доста обсъждания по този въпрос. Крайното решение няма да бъде взето от правителството, от парламента, но дебатът продължава и ние виждаме, че има нужда от един баланс, който да отразява европейските ценности в тази конкретна сфера. Не знам дали има повече време, но позволете ми say a couple of things on specifics. Но бих искал да кажа съвсем накратко на, за някои съвсем конкретни неща. Безследното изчезване на журналист в Харков, господин Деметьев. Ние много сериозно се отнесохме към това, защото става дума за човек, който е наш съгражданин. И ако той е убит, както много хора предполагат, това разбира се, трябва да бъде разследвано, трябва да бъде направено всичко възможно, за да бъдат установени фактите и ако наистина е имало престъпление, трябва да бъде разкрит престъпника. И ако това е така, разбира се, трябва да се получи цялата необходима информация. Бих искал да ви уверя, че разследването се води по начин, който да гарантира негови успех. Нещата не се случват бързо, но и разследването ще бъде извършено надлежно и ефективно. Всеки човешки живот е важен за нас и този конкретен случай привлече много интерес от страна на обществеността. Как да се отдели бизнес от политика? Искам да науча повече от вас. Повече от, по този въпрос от румънските, от полските депутати. Ние не свеждаме нашите източници на информация само до европейските държави членки. Ние искаме да научим за това, кои са най-ефективните действия, за да можем да приложим това, което е най-подходящо за Украина. Нашия заместник министр-председател наскоро посети Грузия и сподели много положителни неща за Грузия. Ние правим същото, успоредно с тях, но учим от всички източници за това как да извършваме дерегулация. Украина, украинското правителство отмени 90% от преди съществуващите лицензии и разрешителни, които просто изпиваха кръвта на бизнеса. Възстановяването на ДДС се превръща в автоматично възстановяване на ДДС в бъдеще, което решава един остър проблем. бих искал да ви помоля да ме извините, ако не съм успял да отговоря на всички въпроси. Просто не бих искал да злоупотребявам с вашето време. Особено, както разбирам, ви очаквате един много важен оратор, който отговаря също така и за Украина. Така че вие може да го помолите да го отговори на многото от въпроси, които поставихте. Той е много добре запознат с нашата ситуация, има своите възгледи, които разбира се не задължително трябва да съвпадат с моите, но ние сме благодарни за вниманието, ние сме благодарни за загрижеността, благодарни сме за възможността да водим диалог с вас, да имаме открит и свободен диалог и дебат. И крайната цел е да постигне подобрения във всички сектори на економическия, социален и политически живот в Украина и по-голямото разбиране на необходимостта, че Украина трябва да бъде изцяло интегрирана в семейството на европейските държави. Ние имаме нужда от време, но имаме амбицията и сме готови да инвестираме всички усилия, за да повишим нашите стандарти до това ниво, което ви очаквате от нас. Ние искаме да бъдем една важна, просперираща държава в Европа. Благодаря ви. Е Благодаря, господин председателю. Това беше на много интересна среща. Вие не можахте да отговорите на всичките въпроси, които ви зададохме, но със сигурност ще продължим диалога с вас. Ще продължим нашето сътрудничество. Се радваме да ви видим отново тук сред нас. Две минути правим почивка и след това продължаваме с размяната на мнение с комисаря Фюлен. Uh, please, colleague, we need all the... Моля, колеги, нуждаем се от е, цялото време, което ни остава. Много е натоварен е, дневният ред. Господин комисарят е тук на време. Е, с голямо удоволствие приветствам сега нашия приятел. И а, сила, можем да кажем, готова да ни подкрепи. Е, комисарят Фюле, е, който е, ще ни занимае с преразглеждането на политиката на добросъседство на Европейския съюз, процес, който вече е начинат от комисията през лятото на тази година. Задачата ми е много приятна от ваше име да уверя комисаря Фюле в е, най-високата оценка, която даваме на, на неговата готовност, е, на, на неговата привързаност към отношенията с Европейския парламент. Е, това е така още от изслушването ви като кандидат комисар, то бе почти зрелостен изпит – вие не излагахте нашето доверие, господин комисар, в готовността си да водите диалог с парламент. Така че, какво ще правим днес, поне по дневен ред, е да разгледаме процеса на преглед на политиката на добросъседство – що се отнася до другите въпроси, които са е, подресорни на е, министъра, е, извинете, на комисаря, в това число разширяването на Съюза, тях ще разгледаме на следващото си заседание на 9 ноември. Вероятно имате какво да кажете и по едни или други въпроси, но, но моля ви, съсредоточете най-напред вниманието си върху този въпрос за политиката на добросъседство. Вие, господин е, комисар, е, наред с върховния представител за външната политика на Европейския съюз, разпространите сред държавите членки въпросник, е, посветен на целите на политиката на добросъседство. Впрочем, подобни въпроси са зададени и на самите страни съседки по външните граници на Съюза. Днес е, ще можем да направим, е, надявам се, известна равносветка, е, основаваща се в това число на, на резултатите от това своеобразно изследване на, на мнението. Любопитно би било да чуем за разговорите ви с министрите на външните работи, мисля, мисля вчера. Да, добре би било да хвърлите светлина върху сегашно състояние на нещата. И така, нека ви чуем, господин комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността, която ми дадохте. Вероятно ще отнема малко повече от вашето време, 10 на 15 минути, тъй като наистина бих искал да ви представя една изчерпателна картина на основанията на процеса на преглед – на констатациите, които вече са направени. Е, както винаги във вашата комисия, аз очаквам вашия интерес и една оживена дискусия. Удоволствие, както казах за мен, господин председател, госпожи и господа депутати, да бъда днес сред вас. Лисабонския договор създаде условията Европейският съюз да стане играч на световната арена. Аз няколко пъти съм заявявал тук, че като комисар за разширяването, и добросъседската политика, възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с върховния представител, заместник-председател на комисията баронеса Аштан и външно-политическата служба на Европейския е, съюз. Позволете ми да кажа обаче, че ако Европейският съюз е, желае да стане ползващ се с доверие световен играч, той трябва да започне от е, съседния нему регион. И през едните месеци и години следва да демонстрираме способността си е, да действаме убедително в този регион, възползвайки се от всички инструменти и възможности за съвместни действия съгласно Лисабонския договор. Това е, ще бъде един от многото критерии, е, по които ще бъде оценявана способността ни да реализираме външнополитическите положения на Лисабонския договор. Ето защо е, стратегическия преглед на политиката на добросъседство е крайно навременен. В момента сме достигнали средата на процеса на допитване. Е, получихме становища от почти всички държави членки и от е, страни партньорки в политиката на добросъседство. Изслушахме експерти и представители на научната общност, разговаряхме с високопоставени длъжностни лица на страните партньорки, а вчера, както и вие посочихте, господин председател, проведох обмен на мнения с държавите членки в рамките на съвета по външните работи. Днес съм тук при вас, а след 10 дена ми предстои да се запозная, да се срещна с представители на гражданското общество от целия регион. Разбирате, че на този етап да правим изводи би било преждевременно, но вече можем да посочим някои възникващи въпроси. Чрез докладите си Европейският парламент и до сега е давал значителен принос за оформянето и насочването на европейската политика на добросъседство. Сигурен съм, че и в хода на днешния дебат ще ни дадете насоки за по-нататъчно обогатяване на нашия размисъл. В писмото, което съвместно с госпожа Аштан изпратихме миналия месец юли е, до е, държавите членки и до външни министри на страните партньорки е, бяха зададени три въпроса. Какво да бъде гледището ни за политиката на добросъседство за следващия срок от 10-15 години? Е, коя да бъде средносрочната цел, средносрочните цели, общо взето до изтичането на мандата на Европейския парламент и на комисията? и какво можем да подобрим от гледна точка на инструментариума и ресурсното обезпечаване на политиката. Ще се опитам да отговоря на тези три въпроса. Нека започнем с стратегическата представа, с гледището. От, от самото начало трябва да кажа, че всички наши партньори бяха особено удовлетворени от този широк процес на допитване. Всички те настояват за е, силни отношения с Европейския съюз, основаващи се на политически диалог на високо равнище. Всички от тях очакват е, по-дълбока економическа интеграция, възоснова на сближаването на законодателството, облегчена мобилност, повишено сътрудничество в финансовата област. На лице е категорично желание да се провежда една силна политика на добросъседство от страна на Европейския съюз и това е вярно, дори ако някои от партньорите не харесват особено наименованието на тази политика. Това само по себе си е много интересна дискусия. Но, Резултатите от допитването според нас са положителни е, и все пак погрешно би било да смятаме, че е, това, което вършим е достатъчно. Не сме единствените фактори в региона. Има и други, които се стремят да е, засилят влиянието си по начини, които не винаги са съвместими с ценностите или законодателството на Европейския съюз. Беларус сключи митническа спогодба с Русия, економическото и политическо влияние на Китай в региона расте. Очакванията са високи и Европейският съюз следва да бъде недвусмислен, що се отнася до предложението си е, адресирано е, до своите съседи и очакванията си от тях. Според мен, ние далеч не винаги сме били така ясни в своето послание. Отговорът ни на е, исканията за повишаване статута на отношенията, особено с нашите средиземноморски съседи, е, понякога е бил по-скоро формален. Подходът ни към различните страни не винаги е бил достатъчно последователен. Твърде често Европейският съюз е, е проявявал неохота да изразява, да заявява очакванията си, що се отнася до общите, до споделените ценности. Ние по-категорично би следвало да заявяваме, че доброто държавно управление и политическата реформа не са факултативни елементи на нашата политическа оферта, а вървят ръка за ръка с задълбоченото политическо и економическо сътрудничество. Европейския съюз, чрез мрежата си от двустранни и многостранни контакти с парламентите на страните партньорки, играе много важна роля в утвърждаването на демократичните принципи. Извършеното от нас допитване констатира широк консенсус относно представата за политиката на добросъседство, съгласно член 8 от Лисабонския договор който предвижда колко се може по-тясно политическо сътрудничество, колкото се може по-дълбока економическа интеграция. Колко тясно, колко дълбока. Както казва един експерт, дългосрочната цел би могла да се свежда до а, а, дълбока и широка зона за свободна търговия, плюс 1%, и от друга, в другата страна на спектъра, на спектъра присъединяване към Европейския съюз минус 1%. Що се отнася до економическата интеграция, така логично стигаме до представата за пълна интеграция във вътрешния пазар на Европейския съюз и разпростирането на четирите свободи е, до е, мащабите на съседския регион в замяна е, е, срещу възприемането на голяма част от европейското законодателство от страните и изграждането на необходимия административен капацитет. И тук има сериозно разминаване между очакванията на партньорите и това, което Съюзът би могъл да предложи. Първото несъответствие се е, отнася до броя свободи, права и свободи за гражданите на страните партньорки. Партньорите ни очакват е, да се ползват с всички четири свободи. Някои държави членки на Европейския съюз предпочитат да ограничават този периметр до само три от свободите. На лице са ясни и нека подчертая разбираеми опасения във връзка с свободата на движение. Вторият въпрос е за финансовото обезпечаване. Партньорите ни подчертават, че реформите, свързани с сближаването с общностното законодателство и сключването на споразумения за свободна търговия, са значителни. Някои държави членки на Европейския съюз проявяват неохота, що се отнася до увеличаването на финансовите ресурси в обезпечаване на реформата. Вероятно, за сближаването в тази област е необходим един постепенен е, подход е, и по-ясна диференциация. Безвизовия режим, е, например, изисква не само категорични ангажименти от страна на страните партньорки, но и необходимия административен капацитет за изпълнение на поетите ангажименти. И, и тук нещата трябва да се заявяват ясно. Но, от друга страна, трябва да сме готови да възнаграждаваме постигнатия, тези страни за постигнатия напредък и е, да ги обезпечаваме с необходимите средства. За онези страни, които са готови да провеждат е, недвусмислена политическа реформа, е, трябва да се осигуряват повече финансови средства, за разлика от онези, които вършат това само на думи. По-настоящем не диференцираме достатъчно подхода си. Европейския съюз трябва е, да бъде по-готов на отстъпки по отношение на мобилността на гражданите, по отношение на онези държави, които вземат ползващи се с доверие стъпки за контрол на външните си граници. На този етап позволете ми също така да кажа, че диференциацията следва да се основава на намеренията, на стремежите на страните партньорки в отношенията им с Европейския съюз, на готовността им да възприемат споделените ценности, на които почива Европейския съюз, да зависят от е, успехите, които постигат в държавното управление и политическата реформа, а не толкова в зависимост от териториалното им положение. Разбира се, някои от страните съседки са европейски и гледат на себе си като потенциални държави членки. Техните въжделения обаче не са основание да се дава по-малко на други или пък да се изиска по-малко от тях. Ако европейските ни съседи са по-амбициозни, то от тях зависи да вдигнат летвата по-високо. И аз съм уверен, че това е така поради факта, че повечето държави членки, почти всички страни и партньорки приемат, че европейската политика на добросъседство следва да бъде е, общата рамка, в която се полагат отношенията с съседите ни. За да бъде постигната посочената от мен цел в много области следва да обръщаме внимание – в средносрочен план. Седем е, е въпроса съм набелязал за по-нататъчен размисъл. Първо е искането от страна на няколко страни партньорки за по последователно политическо направляване на взаимоотношенията. Това не означава нови поводи за формални разговори, а по-скоро поддържане на един засилен, последователен и съдържателен диалог на политическо равнище. Според мен това е законно искане и удовлетворявайки го бихме могли е, да преодолеем недоразуменията и трудностите в отношенията ни в духа на доверието и партньорството. Аз следва да помислим за най-добрия начин, по който тази идея би могла да се задейства, не само е, в отношенията между външните министри, а и в други области на тясно сътрудничество. Вторият въпрос е за е, споразуменията за свободна търговия, е, е, дълбоки и всеобхватни, които са в сърцевината на нашето предложение. Перспективата за участие на вътрешния пазар на Европейския съюз е мощен стимул за промяна. Би следвало да упорстваме в преговорите за сключване на такива споразумения в краткосрочен план с най-напредналите свои съседи, както на изток, така и на юг. Нашите партньори подчертават колко важно е за тях да получат облегчен достъп до пазара, особено за селскостопанската продукция и продуктите на хранително-вкусовата промишленост. От своя страна би следвало да подчертаваме, че за да могат да се ползват изцяло от плодовете на такива споразумения, страните партньорки следва да реализират сериозни реформи, за да гарантират независимостта и безпристрастността на съдебната система и за овладяване на корупцията. Третото искане е облегчена мобилност макар и да са на лице очевидни политически трудности, едва ли бихме могли да пренебрегнем настойчивото искане от страна на всички наши партньори по този въпрос. Може би ще се наложи е, да е, надхвърлим обичайните интелектуални рамки в това отношение, е, да отстъпим от черно-белия подход – би трябвало да изработим един по-широк подход, който да е взаимоизгоден, благодарение на който да се удовлетворяват и критериите за поддържане на сигурността. Приоритетно значение трябва да се отдава на определени категории пътуващи, като участи се научни работници или бизнесмени и да се прилага строга диференциация. Четвъртият момент е за устойчивите конфликти, и за онова, което би могъл да направи Европейския съюз за тяхното урегулиране. Този въпрос не можем да подминем с мълчани. Неспособността да е, се намеси ефикасно в урегулирането на конфликтите е, се определя от нашите партньори като един от големите недостатъци на добросъседската политика, макар и въпросът далеч да надхвърля нейните рамки. Страните партньорки искат от нас да бъдем по-активни. Европейския съюз би следвал да присъства в по-голяма степен и с повече ресурси в мерките за изграждане на доверие. Но можем ли да надхвърлим рамките и на тези мерки? Нашите съседи определено очакват след приемането на Лисабонския договор Европейският съюз вече да е в състояние да <coughs> ползва целия си инструментариум, това слово повоз и общата си политика в областта на сигурността и отбраната. Това е област, която изисква по-нататъчен размисъл. Петото искане се отнася до задълбочаване на секторното сътрудничество. Иска се по-задълбочено сътрудничество в области като енергетиката, околната среда, изменението на климата, образованието, е, промишленото сътрудничество или трансфера на технологии. Това е и в наш интерес и следва да отговорим положително на тези искания. Нашите партньори проявяват също така голям интерес към разширения достъп до програмите на Европейския съюз е, и до участие в работата на агенциите на съюза. Шести въпрос е за участието на гражданското общество. Организациите на гражданското общество в страните партньорки са наш най-верен и силен съюзник при популяризирането на ценностите и доброто управление. Те са също така важен съюзник при е, сближаването към е, стандартите на Европейския съюз в области като опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Необходимо е да ги привличаме е, повече, в формулирането на политиката, наблюдението и контрола на нейното осъществяване. Необходимо е да е, осъществяваме връзки между тях и неправителствените организации от Европейския съюз, да засилваме техния капацитет. И най-сетне въпросът за регионалната специфика е, в района и, и за е, отчитането на тази специфика при осъществяването на нашите цели. Един подход отчитащ тази специфика, следва да, да, да бъде основна характеристика на политиката на добросъседство. Нещо повече, аз мятам, че тази политика следва да утвърждава регионалното сътрудничество между нашите партньори, особено в контекста на източното партньорство и на Съюза за Средиземноморието, е, които са главните, макар и не единствени регионални измерения на политиката на добросъседство. Европейския съюз има амбициозна програма за задълбочаване на отношенията с шесте страни източни партньорки в рамките на източното партньорство, както двустранно, така и като група. 18 месеца след срещата на най-високо равнище в Прага е постигнат значителен напредък по изграждането на нови договорености и многостранно сътрудничество. Прегледът на политиката ни дава възможност да огледаме тези първи постижения и да се подготвим за успешно провеждане на среща на върха следващия месец май в Будапешт. Съюза за Средиземноморието също постига напредък. Независимо от политическите затруднения, проистичащи от близкоисточния процес, предстои създаването на секретарят на Съюза и извършена много работа по проекти на Съюза. В рамките на прегледа ще трябва да потърсим практически начини за по-нататъчна работа по тези инициативи. Следва да съдействаме за постигането на главната цел на Съюз създаването на работни места, е, темпове на растеж и капацитет за нововведения, които са остро необходими в Средиземноморския район. И накрая въпросът за политическите инструменти, финансовите инструменти и не на последно място ресурсите. Плановете за действие по политиката на добросъседство е, се доказаха на практика като основен инструмент на политиката. Сега на прага на второто поколение такива планове, трябва да се постараем те да бъдат по-съсредоточени, по-специфично свързани с програмата на реформа на съответните страни партньорки и с финансовите ресурси, които са необходими за това. Европейският инструмент за добросъседство и партньорство, можем да кажем, е качествена промяна е, в начина по който осигуряваме помощта си. Но много подчертават, че повече е необходимо, за да бъдат обвързани приоритетите на плановете за действие с финансовото сътрудничество, Необходимо е, според запитаните, финансовата помощ да се предоставя по-бързо, с по-малко бюрокрация, по-гъвкаво в отговор на възникващите потребности. Страните партньорки искат също така от нас да разгледаме по-внимателно въпроса за предприсъединителната помощ. Смятаме да погледнем сериозно на въпроса, но се нуждаем от вашата подкрепа. Има една дилема почти между ефективността и контрола. Знам колко сте загрижени вие за демократичния контрол върху външно е, изразходваните средства. Демократичният контрол е, в това отношение работи добре и извън неговите рамки ние винаги сме били готови да откликваме на исканията на парламента за консултации и обмен на мнение. Ние внимателно ще помислим е, по този процес и общо взето по формалната административната страна на предоставянето на помощта. Нещо много важно тук трябва да подчертая. Помощта на съседните ни страни е фундаментално различна от класическата форма на помощ за развитие. Необходимо е да реагираме бързо на възникващите потребности. Необходимо е да бъдем пъргави изпитвам известни опасения предвид, когато става дума за финансови средства, предвид сегашната трудна финансово-економическа обстановка. Но определено може да се повиши ефективността чрез по-голяма целенасоченост при нейното разпределене. Можем да направим помощта по-ефикасна чрез разработването на новаторски финансови инструменти. Откровено трябва да признаем, независимо от всичко това, че трябва да обезпечим амбициозната си политика финансово. Не можем да искаме мащабни реформи и да отказваме необходимата финансова подкреп. Политиката на добросъседство ще трябва да бъде разглеждана като приоритетна политическа област при изработването на следващата финансова рамка. И в заключение, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, тези мисли е, ни вълнуват е, в контекста на стратегическия преглед. Разбира се, това, което е, заявих пред вас днес е от предварителен характер. Очаквам, че нещата ще се конкретизират, ще стават по-ясни в хода на по-нататъчните консултации. На 1 февруари 2011 година госпожа Аштан и аз ще отправим съвместна покана до държавите членки на ЕС и до страните партньорки за участие конференция на министерско равнище. Надяваме се да получим нови насоки в резултати от тази е, конференция и е, накрая през месец април да излезем с съобщение до съвета и Европейския парламент. И все пак исках е, да изпреваря малко събитията, да споделя тези предварителни размисли днес с вас, да чуя вашите предварителни коментари. Ако искаме европейската политика на добросъседство да се превърне в опора, е, в упование за нашите съседи в духа на новия е, договор, се нуждаем от вашето мнение и вашата подкрепа. Благодаря. Благодаря, комисарио Фюрле. Колегата Брок за две минути. Господин председателю, уважаеми колеги, господин комисарио, искам да изразя моите поздравления към вас. От много дълго време имам чувството, че вие много свободно боравите с тези теми, че имате а, стратегическа визия, също и знаете конкретно какви мерки трябва да бъдат предприяти. До сега нещата бяха занемарени, бяха отпускани финансови средства, но те не бяха използвани по предназначение. Спомням си за комисаря, който седеше на вашето място в предишния мандат. Мога да заявя от името на моята политическа група, че ще работим съвместно с вас в засилено сътрудничество. В редица от нашите доклади беше посочено, че по отношение на източното партньорство съществува на европейска перспектива. Средиземноморското партньорство и, източното партньорство са еднакво важни, но целите са абсолютно различни. Едните са европейски съседи, други са, другите са съседи на Европа. Трябва нещата да се а, проучват. И се спомням, че Проди а, на времето каза всичко с изключение на институциите. Трябва да се занимавам с... А, също трябва да се разгледа въпроса как може някой да стане член на Шенген без да е член на Европейския съюз. Е, да не стане така, че някои са по-привилегировани от е, други. европейски економически модел трябва да служи като образец. Е, трябва да служи като една основа, като една насока, която да се следва не трябва да отежняваме нещата, а също времено да казваме, че а, дверите са ни отворени. Благодаря на колегата а, Брок. Колегата Панциери за две минути. Faccio anch'io alle parole dell'onorevole e, e anche alla presentazione che ha fatto lei, Presidente Albertini, rispetto al... Искам да благодаря на комисаря, искам да благодаря на това, което каза господин Брок и е, господин председателя. Благодаря на комисаря за това, че той откликна нашата е, покана и за неговото обстойно експозе. Ще задам три въпроса. Е, политиката на съседство е от стратегическо значение. Имаме нужда от един по-всеобхватен подход. Но не смятам, че е, сме достатъчно решени да защитаваме нашите интереси по отношение на юга. Много проблеми могат да възникнат, но от друга страна и много решения. Може би трябва да мислим повече в тази насока аз иначе е, съм съгласна с вашето изказване, с вашето експозе. Може би много е, думи ще бъдат изгубени, важни са делата. Трябва е, да се следи разходването на финансовите средства и тези държави да бъдат по-добре обвързани в демократичния процес. Става въпрос за интеграция. интеграция, която желаят много страни. Това е един проблем, който ще бъде разрешен не само с финансови средства, а и чрез демократична материална и нематериална инфраструктура. Имам предвид демокрацията, гражданското общество. Трябва да сме много внимателни и наблюдателни. Относно а, стратегическия подход не искам някак се поставям под въпрос разпределението на задачите между комисарите, но е важно да засегнете и темата с миграцията като част от вашите компетенции. Разбирам, че има разпределение на задачите, както тук в парламента, между правната комисия и Комисия за човешките права. Госпожа Нет за две минути. Господин комисар, уважаеми колеги, първо, господин комисар, бих искала да кажа най-добри думи за вас за това, че предприехте прегледа на европейската политика за добросъседство. Благодаря ви за начина по който ни казахте каква е вашата позиция и какви са отговорите на въпросника, разпратен до държавите членки и партньорите в политиката за добросъседство. Смятам, че наистина отговорите могат да посочат каква да е основата за този тъй необходим преглед защото имаше доста неяснота относно това каква трябва да бъде реалната цел на политиката на добросъседство. И все още има доста неразбирателство и противоречащи си очаквания. Що се отнася до държавите партньори, те често ни казват, че ние, Европейският съюз, изискваме прекалено много, а предлагаме твърде малко. И че това трябва да се спре, ако искаме нещо да постигнем. Бих искала да се спра на три аспекта, ако ми позволите. Първо, движение на хора. Според мен е очевидно, че колкото по-стриктен е визовия режим, толкова повече хора ще, ще се стремят да заобиколят законовите изисквания. Те ще пресрочват своя разрешен престой. Те ще търсят други начини да стигнат до страните, до които искат да стигнат. Докато ако предложим една система, която се нарича система на възобновяеми визи, когато се получава виза и след това човек може да се върне в родината си, смятам, че това е много по-важно, отколкото просто дневно да посочваме часовника. А второто е отварянето на пазарите. Ние трябва наистина трябва да сме готови да приемем повече продукти и услуги, идващи от тези страни. И накрая смятам, че наистина ще бъде много важно Европейската комисия и всичките и служби да работят по-усърдно по разрешаването на замразените конфликти. Благодаря ви. Господин Шулц. Господин комисар, искам да се присъединя към благодарностите на мощите, моите колеги за това, че ни предоставихте най-актуалната информация. Относно вашите е, действия в областта на политиката за съседство. Не, е, може би е, трябва да насочите вашето внимание и приоритети към източното партньорство. Вие обаче носите отговорности за е, разширяването. Също и по тези въпроси а, трябва да имаме ясна ориентация, защото съседите го очакват от нас. След влизането на а, сила на договора от Лисабон, трябва да говорим за една завършеност на Европейския съюз, за една перспектива, свързана с политически реформи. А, за някои страни това е по-скоро една иллюзия да, стара, да станат държави членки, въпреки че един ден те ще станат. А, източното партньорство трябва да стане един модел а, и ние трябва да дадем един пример на тези държави, а, например да се а, изгради една всеобхватна зона за свободна търговия, да се засилят връзките и не трябва а, просто да имаме едно а, безцелно а, постоянно разширяване на Европейския съюз. А, трябва да има една завършена Европейския съюз, която не можем да избегнем след влизането на договор от Лисабон. Благодаря на колегата Шут, колегата Мейер за две минути. Благодаря, господин председателю, благодаря, господин комисарю. Това е, смятам, че е първия път, през който вие сте тук пред нас и говорихте за споразумението за асоцииране. Споменахте и член 2 в връзка с условията за споразуменията за асоцииране по отношение на засилване на защитата на човешките права, междуинституционални споразумения и така нататък. Ние смятаме, че а, този инструмент трябва да бъде задълбочен а, и в рамките на политиката за съседство. Този член е много уместен, но едва ли може да се приложи в нашите е, рамки. Последната седмица в Западна Сахара имаше един смъртен случай. Едно 14-годишно момче беше убито следствие на акция на военните части. Всъщност, правото на определяне на самоличността се потъпква в Марокко, въпреки че това е едно право, което ам, се определя от конвенция на ООН. Може би трябва да има едно а, неофициално неофициална среща на официални преговори между Марокко и Европейския е, съюз. Марокко не изпълнява своите договорености, също в това число и а, е, свързано, договорности свързани с а, е, риболова. Сега и този смъртен случай. Смислям, че това са а, достатъчно поводи да предприемем нещо и да поставим въпроса дали член в втори наистина се прилага или не. Благодаря, господин Мейер. Господин Чип за две минути. Dziękuję, panie przewodniczący. <clears throat> Przede wszystkim e, chciałbym... E, благодаря, господин председател. Първо, бих искал да ви благодаря, господин комисар, за този преглед на нашата политика за добросъседство и Особено като ни описахте седемте очаквания на нашите съседи. Смятам, че е важно да знаем какви са очакванията на онези, които получават плодовете на нашата добросъседска политика. Особено това въжи за очакванията, свързани с нашата помощ. и особено, що се отнася до решаването на замразените конфликти. Трудно е да имаме надежда, когато става дума за Молдова, Грузия или Нагорно Карабах, Нагорни Карабах. Трудно е да се надяваме на какъвто да било напредък там, ако първо не бъдат решени конфликтите. Въпросът ми към вас е следния. Мобилността е нещо, което се изисква. Изисква се облегчаване или дори отмяна на визовия режим. И кои от страните от източна Европа могат да очакват най-скоро време напредък в тази сфера, кои могат да се надяват, че провежданите от тях реформи ще доведат до промени към по-добро в това отношение. Сега вторият ми е въпрос в вашата оценка бихте ли казали кои страни или групи страни трябва да бъдат, възнаградени финансово като членове на източното партньорство или добро съседската ни политика. Не държа да споменавате конкретни страни, но бихте ли казали кои държави могат да се надяват на определена подкрепа в рамката на тази политика. Благодаря ви. Eh, Благодаря ви, господин Шип. господин Северин. Бих искал да поздравя господин комисара за инициативата, а също така и за постигането на тази визия до този момент. Нещата са обещаващи. Що се отнася до методологията, бих казал, че за съжаление този дебат не може да ни даде възможност да ви споделим всичките ни мисли и вие нямате възможност да чуете всички наши идеи. Затова искам да ви помоля да сте готови към наши инициативи, например за обсъждания в по-малки групи, когато ще обсъждаме конкретни теми, за да можем да ги обсъдим по-задълбочено. По принцип, аз съм убеден, че една добра глобална политика трябва да започва с една добра, добросъседска политика, както и вие го казахте. Също така съм убеден, че една последователна добросъседска политика изисква един последователен, изплутен Европейски съюз. И не съм много сигурен, че има една такава сплотеност концептуално и институционално, защото имаме асиметрични традиции, асиметрична информация и всичко това трябва да бъде обединено така, че ние да бъдем възприемани от нашите съседи, от Средиземноморския регион и от източните ни съседи, тъй като Молдова не е за Румъния, а Украина не е за поляците и т.н. нататък. Що се отнася до визията, смятам, че основното е стабилността и демократичната сигурност в нашите съседни страни и смятам, че това са основните цели и като принцип ние трябва да имаме стабилни съседни страни, за да можем и ние да бъдем по-стабилни. Ние имаме нужда от сигурност в съседните ни страни, за да можем и ние да сме по-сигурни. И разбира се, имаме нужда от демокрация в тези страни, за да постигнем стабилност и сигурност. И последното, което ще кажа, защото наистина нямаме време, вие не споменахте едно понятие, а именно общи съседи, защото имаме съседи, които не са само наши съседи и затова ние трябва първо да обмислим дали ние ги разглеждаме и дали се отнасяме към тях като изключителни съседи или дали ги разглеждаме като общи съседи, дали се стремим към тристранно сътрудничество или може би понякога двустранно и как ние бихме могли да стимулираме другите големи съседи на нашите съседи да работят с нас. Много ви благодаря за това, че сте толкова толерантен, господин председател, но наистина мисля, че трябва наше обмен на мнение да продължи. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Северин. Thank you very much, Chairman. Um, Mr. thank you very much for... Благодаря ви, господин комисар, за това, че дойдохте тук. Първо искам да кажа за това, което вече беше казано тук, а именно липсата на перспектива от гледна точка на съседните страни. Съгласна съм, че ако ние не им дадем ясна перспектива, не можем да очакваме от тези страни да се предвижват по-бързо и по-задълбочено със своите реформи, защото много трудно ще бъде на техните политици да обяснят на своите народи защо трябва да провеждат трудни и скъпи реформи, без да има ясна перспектива. Така че политически изцяло подкрепям вашия стремеж да има по-ясна перспектива конкретен въпрос. Той проистича от въпроса за отварянето на пазарите. Вие казахте, че ние често казваме, че сме готови да отворим нашите пазари за съседните страни. Но веднага, щом се стигне до конкретни случаи, аз в момента конкретно говоря за Грузия, то тогава ние не можем и не желаем дори да започнем преговори по споразуменията за свободна търговия. И отново и отново ние формулираме предварителни технически условия и след като те бъдат изпълнени, ние отново започваме да формулираме нови технически предварителни условия. В случая с моята страна ние успяхме да започнем преговорите поне но другите страни започнаха да формулират нови и нови технически предварителни условия. Ако можем поне да започнем преговори, това ще бъде сигнал от нас, че ние наистина искаме да бъдат в крайна сметка постигнати тези споразумения за свободна търговия. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Юле. Господин Брантнер. Госпожа Брантнер. Господин Фюле. Два въпроса. Мисля се, че въпросът какво можем да предложим просто витае във въздуха и това също се отнася и до либерализиране на визовия режим. Но мисля си, че втория въпрос е прекалено тесен. Ние трябва да го разширим. Говорихме за това, че трябва да отворим европейските пазари за съскостопанска продукция, за текстил, за метали. Мисля си, че трябва да водим откровен дебат и наистина трябва да поискаме от държавите членки много откровенно да обсъждат тези въпроси. Също така искам да поставя въпрос за образованието и възможността на за студенти, млади предприемачи, ученици да идват в Европа, което е вързано и с дебата за визите. Трябва също така да преразгледаме и въпроса за човешките права. В повечето договори клаузите за човешки права де-факто не работят. Трябва да сме откровени за това те обикновено само присъстват на хартия. Често говорим за замразените конфликти, но мисля си, че не трябва само да говорим. Искам да поставя въпроса за Либи, за програмата за, за сътрудничество, подписана от комисар Малстром. Днес научих, че част от 50 те милиона ще бъдат отпуснати от механизма за стабилност. Аз мятам, че това не е уместно. Искам да обясните откъде реално идват парите и по какъв начин може да обосновете това решение. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Брантнер. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Всички ви поздравяват и аз също ще го направя. Но сега вече по-сериозно искам да повторя думите на нашия председател, който каза, че ние сме ви благодарни за готовността да идвате тук. Ние се радваме на възможността да говорим с вас, така че приемете това не като дипломатически пирует, но като иска на благодарност. Ние също така високо оценяваме това, че вие не правите пируети, когато отговаряте на нашите въпроси и се надявам, че днес ще го направите отново, ще потвърдите това наше впечатление. Високо оценявам вашите идеи, с които ни запознахте днес, защото смятам, че те не са прекалено стратегически, защото понякога стратегическите идеи са смътни. Вашите идеи са достатъчно стратегически и същевременно достатъчно конкретни и прагматични. Е, въпросът ми не е чак толкова сериозен. Вие сте комисар за европейската политика за добросъседство, партньорство и разширяване. Как възприемате тези две части от вашия портфейл? в съзнанието. Виждате ли ги като изцяло съвместими, като част от една картина или смятате, че това са два различни проблема, които много трудно могат да бъдат обединени? Просто един такъв по-философски и по-личен въпрос. Благодаря ви. Благодаря, господин Кукан. Господин Палецкис. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, много ви благодаря за вашето ясно и всеобхватно изложение. И отзивите в тази зала показват, че много колеги споделят вашата позиция и че ви ще бъдете подкрепен поне от членовете на нашата парламентарна комисия. Личи се, че наистина имате добри възможности да изпълните набелязаните от вас цели. Един лесен, може би, въпрос. Как оценявате ситуацията в Беларус преди и след 19 декември? Сигурно знаете, че Литва заедно с Беларус и Украина са подготвили предложение за приоритетни проекти в рамките на източното партньорство. Това е свързано с енергетиката, транспорта и културата. Как Европейската комисия оценява тези проекти и как тя може да ги подкрепи морално и не само морално, може би? Каква е и оценката на резултатите на скорошното посещение на президента на Литва Талия Грибалскайте в, в Минск. Господин Петерле, за две минути. Господин комисар, смятам, че ние вече за трети път се виждаме и много се радвам на това. Благодаря ви за много ясното изложение. Вие говорехте за философията си. Много ми хареса тази идея. Бих искал да изтъкна три стратегически приоритета. Първо, младите. Мисля си, че нашите споразумения за сътрудничество трябва повече да бъдат насочени към обмен на студенти, млади изследователи, подкрепа за тях и т.н. Освен това, също ще спомена мобилността. Ние много често говорим за економическо сътрудничество, научен обмен, говорим за малки и средни предприятия. Миналата седмица аз чух как продължение на седмици хора, например в Турция, трябва да чакат да получат виза. Мисля си, че техническите проблеми могат да бъдат и трябва да бъдат все много бързо. Третия стратегически приоритет е здравеопазването. Това е една подценявана сфера. С тези страни ние споделяме едни и същи много тревожни тенденции, особено ще се отнася до хроничните заболявания и рака. Това изисква не само секторно, но и междусекторно сътрудничество. Трябва да помислим как да променим парадигмата на развитието. Това ще бъде благоприятно за всички нас. Мисля си, че трябва да гарантираме това, че имаме по-голяма мобилност на знанието. Благодаря ви. Е, Благодаря. Благодаря ви, господин Петър Леусен Гомес, две минути. Господин комисар, тук се опитваме да влияем а, а, върху съседите си, налагайки им своите ценности, но понякога трябва да признаем, че ние сами забравяме собственици ценности. Е, опитваме се да договаряме с погодби за реадмисия с диктатори. Разбира се, е, това надхвърля рамките на вашите правомощия, но до сега не сме осведомени, не, познаваме текста на рамковата спогодба, която се договаря с Либия. Е, независимо от това, че Следващата седмица предстои официално посещение. Е, инак, е, стратегии, колкото искаш, е, стратегии можем да пишем, но проблемът е как да ги претворим в действие. Примерно, какво е отношението към Кипър, като говорим за устойчиви конфликти? проблем, който е, хвърля сянка върху отношенията ни е, не само с Турция, а Западна Сахара нашият е, интерес в областта на сигурността там е безусловен, имайки предвид растящата терористична активност в Сахел – а да не говорим за израело-палестинския конфликт. Ето това са, това са въпроси, е, по отношение на които трябва да настоявате пред министрите на външните работи да се определят, вместо да получаваме едни такива несъстоятелни отговори от тях. Да. Е, благодаря ви и се извинявам, че няма да мога да остана за да чуя отговора ви, но ще ми предадат какво сте казал. Така, благодаря ви е, и в заключение господин Дофлер за две минути. Благодаря, господин председател. Господин е, комисар, бих искал да коментирам нещо казано вече от господин Шулц. Трябва да се запитаме на къде се е запътил Европейският съюз. Е, е, скромната реч, произнесена преди години от Йошка Фишер, е, съдържаше много повече отговори на този въпрос, отколкото множеството документи, които бяха съставени след нея. Ние не знаем всъщност от какво ще имаме нужда след 20-30 години и все пак трябва да търсим отговор на този въпрос. Той е в интерес на нашите граждани. Нашите, нашите граждани твърдят, че не желаят съюзът повече да се разширява. Някои твърдят, че задълбочаването, по-нататъчно задълбочаване на отношенията е възможно само при и в резултат от разширяване. Е, с други думи, е, задълбочаването трябва да бъде съпътствано от гаранции за съвместимост. Така как ще изглежда следващата ни стъпка? Можем да знаем отговор на този въпрос само ако отговорим по-напред на въпроса, коя ще бъде последната ни стъпка. И в тези разговори трябва да участва широката е, общественост. Конституционният конвент е, е, ни даде много възможности за такова широко допитване, но за съжаление мненията на нашите граждани така и не бяха отразени в края на краищата в Лисабонския договор. Този дебат обаче е, трябва да бъде подновен, трябва да е, е, имаме предвид е, тези въпроси в отношенията си към останалата част от света. Благодаря. Сега нека чуем господин комисаря в отговор на въпросите. Много въпроси бяха зададени наистина. Да, мога да, мога да избера. Нека започна отговора си е, с последния въпрос. С голяма, до голяма степен е, зависи от вас, е, но аз определено ще бъда привърженик на, на тези идеи. След няколко дена ще ви бъде представен пакет документи, посветен на разширяването. Е, и аз определено бих искал е, да се проведе дискусия не само по условията, по политическото направляване на разширяването, по това, което е възможно преди изтичането на мандата на, на този парламент, но и по въпроси като този – е, може ли все още да се гледа на разширяването като на процес на обединяване на Европа е, или пък като на нещо друго? Какво е значението на разширяването е, за провеждането на собствената ни политика? Как да се възползваме от разширяването, когато отново, очевидно, мащабите са от значение? Та, парламентът определено има роля, трябва да има роля в е, този дебат. Е, дори парламентът, знаете, е, може да каже далеч повече, отколкото на мен ми е дадено право да казвам пред външните министри. А що се отнася до рамковото споразумение? Кати Аштън е запозната с въпроса с последиците от подписаните рамкови споразумения. В съвета някои държави членки повдигнаха възражения. Госпожа Аштън в момента проучва кой би бил най-добрият начин за изпълнение на поетите от комисията ангажименти при подписването на рамковото споразумение. за Белорус, аз а, е, всъщност не виждам кой знае какво движение там. Да, предстоят е, избори и изборите винаги са възможност. Е, дали тази възможност ще бъде пропусната този път, не знам. Това е в ръцете на ръководителите на страната и на нейните граждани. Е, след няколко дена е, за втори път ще проведа срещи. Този път е, нарочно няма да бъдат провеждани срещи с президента, за да не бъде опоручен избирателния процес, но но представителите на гражданското общество, онези, които ще изпратят свои делегати на втория форум на неправителствените организации, с тях бих искал да разговарям в Беларус. Президентът Лукашенко знае какво искаме ние, Европейският съюз, за да постигнем по-нататъчен напредък в отношенията си. На второ място, Държавите членки скоро ще е, разискват е, предложения от комисията план за по-нататъчни действия. Освен това, бе дадена зелена светлина да представим проектомандат за преговори от името на, на Съюза на спогодба за реадмисия и облегчаване на визовия режим. Което би помогнало е, да, да, да, се, да се приближим до, до тази идея за мобилността на знанията. Белоруските власти също така знаят какви са условията не само за по-нататъчните ни стъпки е, в сферата на двустранните договорености, а и е, за да можем да, да твърдим, че наистина е постигнат е, осезателен напредък от последните избори насам. Поети с ангажименти, е, президентът е, също пое ангажименти в този смисъл през последни, на последния ни разговор. Що се отнася до економиката, рано или късно е, Беларус ще се изправи пред доста трудности. И това са трудности, които сами по себе си могат да станат средище на по-нататъчното ни сътрудничество. Е, цялостните отношения между е, Европейския съюз и Беларус са изтъкани, ако щете, от пропуснати възможности. Сега топката е е, корта на, на Беларус, е, а ние сме готови да играем играта, без съмнение. Разширяването и добросъседската политика. Е, да борабиш 24 страни не е лесна работа, трябва да, да призная. Но дали понякога се затруднявам в разграничаването на тези две групи страни и отговорът е не. Аз е, говорих по този въпрос по време на изслушването е, във връзка с кандидатурата ми и е, мнението ми е все същото. Е, има ясна институционална граница между двете групи страни. Е, каза го и днес пред вас. Обаче и има възможност за взаимно допълване. Що се отнася до целите инструментариума. И от нас зависи максимално да се възползваме от средствата, с които разполагаме. Но е, нямам намерение зад гърба на когото и да било да прехвърлям страни от едната кошница, образно казано, в другата. Но, но понякога съгласен съм с вашата оценка, е, като е, умозрително начинание е, разграничаването на, на тези две групи страни не е много лесно. Беше зададен въпрос, мисля, за е, финансовите средства, които сме отделили за сътрудничеството по програма подписана с Либия. 50 е, плюс 10, мисля, беше 40 е, плюс 10, но е, позволете ми да отложа отговора си за сега. Е, писменно ще ви дам отговор, за да не допусна неточности. Общите съседи. Нямам отговор на този въпрос за сега. въпросът зададен от е, господин Северен, е, който вече не е тук, но, но той неколкократно повдига този въпрос пред мен по този въпрос се надявам да получа някои насоки от констатациите на прегледа на политиката. В всеки случай си отбелязвам, че Европейският парламент проявява интерес е, и ще помислим с колегите за отговор на този въпрос. Давам си сметка, че макар и е, в е, съседния ни регион от институционална и финансова гледна точка да се прави и категорично разграничение между страните, които са в едната група и извън нея, тези страни все пак не са изолирани. Те, те имат своите интереси в рамките на целия регион. Има, има взаимодействие между тези страни и техните, макар и не наши съседи и, и, и това следва да се отчита. Въпросът е, разполага ли комисията е, с инструментариума да, да, да се намеси? Е, в това отношение. Надявам се е, свършно политическата служба с госпожа Аштан да, да потърсим най-ефикасния подход. Та, по-нататък за отношенията с Украина. Външния министр на Украина вероятно е, ви е осведомил, че предстои приемането на план за действие за облегчаване на визовия режим, за, за въвеждане на безвизов режим. В същото време държавите членки са заявили готовността си да пристъпят към оперативната фаза по безвизов режим в отношенията с Молдова. И, и това е добър признак. И ние, особено колегата Мамстрем, работим по този план за действие. нещата наподобяват пътна карта, макар и този елемент на неавтоматично действие е, е засилен. Е, и все пак става въпрос за очертаване на последователност от действия, е, които по най-краткия път да, да стигнат до целта. Да доведат до целта по-скоро. кой да получи най-много от е, парите? Е, позволете ми да отложа отговора на този въпрос за по-нататък, тъй като сме насред път и не ми се ще на този етап да всявам страх, когато и да било от партньорите. Да не излезе, че фаворизираме когото и да било. Но, но и днес може да се каже, като огледаме партньорите, ясно е къде отиват парите. Е, ако вземете, например, критерия на глава от населението, Молдова. Молдова е на, на първо място. Ако вземете Белорус от друга страна, парите са много по-малко. Разликата е голяма. После е, господин председател, бяха зададени не само много интересни въпроси. Е, е, чух тук много интересни, любопитни предложения и идеи. И аз много се радвам, че не само въпроси бяха зададени. Аз високо ценя вашите мнения и ви уверявам, че ще ги отчетем в основата на прегледа, който извършваме. Благодаря. Вярвам, че отговорихте на най-важните е, въпроси и мога също да заключа, че ние ще продължаваме да ценим вашата работа и вашия ангажимент и ще разчитаме да ни информирате за текущите действия по тези щекотливи въпроси. Благодаря за вашето присъствие, благодаря за вашия професионализъм. И така закривам заседанието и утре в 9 часа господин Провира ще а, открие заседанието.